Bien, chers collègues. Euh, и така, скъпи колеги, липсват още няколко от колегите, но както знаете, започнем ли веднъж и те ще пристигнат. Винаги така става. Ще започна, ще председателствам началото на нашето заседание, тъй като, както знаете, Вики е докладчик по текста, който ще обсъждаме сега. Така че, ако нямате нищо против, ще ви помоля да вземете местата си. Bien, donc euh, nous ouvrons nos travaux. И така подновя, подновяваме заседанието с обмяна на мнения по предложението за директива относно контролът придобиването и притежаването на оръжие в Европейския съюз. Както вече казах, докладчик на нашата комисия е Вики Форд. Не виждам Анна Мария от докладчиците в Сянка, но съм сигурен, че тя ще пристигне. Никола ще замести колегата Коферати. Дита е тук от Ауде. Не знам от кое, кой ще вземе думата. Не виждам някой да иска думата в момента, поне за сега. От групата на зелените Паскал го няма. Паскал е нариве? А, месье Васкевич. Господин Васкевич е пристигнал, а госпожа Трусински е тук вече. Вече има колеги, които са поискали думата за вторият етап на обсъждането. Представител на Европейската комисия с нас, господин Алан. Така че незабавно давам думата на Вики. Can I start by thanking Secretariat for their huge help? Не, не бих искала да благодаря на секретарията за тяхната помощ. Много беше полезно, че с нас участваха колегите, които работиха по последното преразглеждане на законодателството за огнестрелните оръжия през 2008 година. Както знаете, това предложение предизвика огромен обществен интерес. Редица хора се притесняват от последиците от една очевидно недобре изготвено и неидеално предложение, което трябва да бъде преразгледано. Липсата на оценка на въздействие допълнително осложнява нашата работа. Вече проведоха две много много полезни срещи, докочите в сянка на различните политически групи и успяхме да изготвим списък с въпросите, които за нас са най-важни и с които трябва да се справим. И изготвих един работен документ, който наистина е работен, който сте получили и вече започнахме да получаваме отзиви по него, както от парламента, така и от извън парламента. Знам, че много хора ще слушат днешното заседание извън залата, тук, било то в момента, било то по-късно. И към всички тях бих искал да се обърна с думите, че сме чули вашите притеснения, няма нужда да заливате членовете на Европейски парламент с имейли защо и какво не е добре в това предложение. Опитваме се да подобрим редакцията. На 15 март ще се проведе публично изслушване тук в нашата комисия по това предложение и се надявам членовете на парламента да имат възможност да изслушат подробните гледни точки на специалисти и заинтересовани страни от всички общности. И списъкът на тези специалисти ще бъде на разположение на вебсайта на нашата комисия, така че ако някой от вас иска да се свърже с а, експертите, моля ви, свършете се с нашия представители на секретарията. Опитали сме се да се свършим с колкото може повече представители на заинтересованите страни, за да чуем притесненията на всички. От ще измине цял месец преди да изляза с първата акция на моя доклад, така че има достатъчно време. Иска някои въпроса по относно деактивирането. Дир- и пълната забрана на категория А5 според мен ще има много сериозни последици за различни заинтересовани страни и затова според мен трябва да продължаваме с принципа, който дава възможност държавите членки да издават разрешителна и да издават изключения, в частност за деактивирани огнестрелни оръжия, в момента в който те отговарят на съответните адекватни стандарти. Някои притежатели на деактивирани огнестрелни оръжия, заявиха, че няма никакъв проблем да разполагат с разрешение си, зависимост от категория и зависимост от условията на съхранение на оръжието. И аз ще чуя с радост заинтересованите страни по подобни идеи. Разбрах също така, че трябва да се изготви нов списък на вече нефункциониращите и деактивирани оръжия. Съгласна съм, че идеята за такъв а, лист трябва да се запази, нов лист да се изготвя само за деактивираните оръжия. Пак под същата тема, притеснявам се, че новото законодателство, което предлага Европейската комисия, на практика ще намали равнището на съществуващите стандарти. Затова трябва да преразгледаме това предложение. Ще се радвам също така да чуя и конкретни предложения за това как бихме могли да се справим с а, вече извършените деактивиране при много високи равнища. По въпроса за музеите, от а, предложението на Европейската комисия изисква от музеите да не добавят нови експонати към колекциите си. Според мен това е непропорционално и бих искал съществуващия в момента законодателен текст да бъде запазен като разбира се музеите носят своята отговорност, зависимо от своите колекции. Ще, ще се радвам да чуем мнението на заинтересованите страни. По А7 имам предложение да се, да се прехвърлят оръжията от категория Б7 към А7, т.е. по автоматични оръжия, които наподобяват военни по, по автоматични оръжия да бъдат това предложение е доста а, проблематично. Знаем, че в, в Германия имаше подобен опет, който не даде много а, добри резултати. Така че може би връщане на категория А7 към Б7 с засилване на изискванията за съхраняване или предоставяне на специфични обучения, например. Имам също така въпрос. Има към Европейската комисия, има ли даден вид огнестрелно оръжие, което те искат да забранят с прехвърлянето от Б7 към А7? По този начин ще имаме възможност да обмислим дали не е добре да се включи по-конкретна, по-ясна редакция по отношение на тази клауза. По въпроса за специалните изключения, ще се отнеме тази възможност държавните членки, което ще има въздействие върху съдебните лаборатории, военни музеи и други подобни. И бих искала да чуя от Европейската комисия каква е, какви са възможностите за възстановяване на тези специални изключения. А що се отнася до условията за издаване на разрешително, предложението на Европейската комисия за преминаване на медицински прегледи на лицата под 18 годишна възраст трябва да бъдат разгледани, защото това изискване предизвиква много сериозни притеснения. Има подробности в моят работен документ по темата. По възможността за трансформиране на оръжието има сериозни проблеми, свързани с съществуващото в момента законодателство за трансформирането на огнестрелни оръжия, които би трябвало по принцип да бъдат обезвредени перманентно. Очевидно е, че тук има нужда от изясняване, има истински предложения. Предлага също така и различни нови определения в предложението на комисията. В моят документ аз предлагам по-прост подход, който се съслучава върху основните компоненти. Ако това се окаже невъзможно, може би трябва да се последва линията обсъждане в съвета, доколкото разбирам, там предложението е да се изисква дезактивираните огнестрелни оръжия, които са превърнати в салютни и акустични оръжия, да продължават да се, спа, да, да се считат за отделна категория. Също така смятаме, че трябва да има изискване за последна, на последната точка за пренос на съответното оръжие. Трябва да се гарантира, че разполагате с съответните необходими разрешителни, за да може да се обмисли възможността за продажба онлайн, но окончателният последен етап на продажбата трябва да се осъществи в присъствието на клиента и продавача. Има и възможни изключения за най удалечените и селските райони. По отношение на копията на огнестрелни оръжия, в настоящото предложение няма изискване за забрана възоснова на прилики с истинско конституционно оръжие, като например копия и играчките, като това е обхванато в други документи на европейско законодателство и доколкото аз разбирам, би трябвало да се запази статуквото и този вид копия би следвало да бъдат засегнати в друг законодателен текст, а не в настоящето законодателно предложение. Освен това, някои държави членки искат да се даде ясно определение на огнестрелно оръжие, за да стане ясно, че не а, смъртоносните оръжия няма да попаднат в настоящото определение. С удоволствие ще чуя предложенията за изменения. Както вече казах, получих много имейли, които ми обясняват колко проблематично е предложението, но получих много малко конкретни предложения как можем да го подобрим. Така че колкото повече можем да получим като принес от специалистите и от заинтересованите страни, всякакви предложения за подобрение на текста ще ни бъдат много полезни. Така, например, чух много предложения, че може да се въведе изисквания за минимални стандарти за безопасност безопасност и съхранение. И много голяма част от притежателите на огнестрелни оръжия в Европа заявиха, че с удоволствие ще споделят най-добри практики в тази област. И накрая бих искала отново да подчертая за тези, които ни слушат извън тази зала, че Европейската комисия вече не ръководи процеса по това предложение. От тук нататък Европейския парламент и членовете на съвета ще предлагат и отхвърлят предложения. Така че работим по редица насоки и се надявам да продължим съвместната си работа. Благодаря ви, извинявам се, ако отнех малко повече време от предвиденото. Председателят не, всичко беше прекрасно, благодаря ви. Мисля, че всички сме добре наясно с това как какво е предложението. Така че ви предлагам да чуем първо докладчите в сянка. Давам думата незабавно на Анна Мария. А междувременно ще изготвя списъка на поискалите думата за вторият етап на разискванията, така че ако не сте го направили, моля сега е моментът. След малко ще ви получите списъка с записалите се. Анна Мария, благодаря Робер. Добро утро на всички. Приветствам работния ви документ, Вики, и работата ви до момента. Срещата с докладчите в Сянка и срещи ни с експерти бяха много полезни. А също държа да подчертая, и да успокоя всички, че редица от нас не смятат предложението на Европейската комисия за удовлетворяващо. Ето защо ние със съвета сега трябва да го подобрим и да стане много ясно разграничение между законно придобитите оръжия, които вече са засегнати от много строг режим на контрол и незаконният трафик на оръжия. Така че има какво да се подобри, като например регистрацията, поседимостта, деактивирането, което толкова добре обясни Вики. И аз подкрепям предложението ти, без да го повтарям. Напълно съм съгласна с него. Също така би било добре да се да направи всичко възможно да предотвратим опасността законоподобрити оръжия да попаднат в ръцете на престъпници, да се използват за незаконосъобразни деяния. Но тук не се прави ясно разграничение между законно придобити и незаконно придобити оръжия. Така че тук трябва да се опитаме да уточним, трябва да въведем повече яснота и да бъде ясно защо трябва да се преразгледа цялата директива. И така във вашият работен документ много добре сте определили редица от въпросите, които следва да бъдат разгледани. В точка втора относно колекционерите и музеите, точно се питам дали има нужда да се преразглеждат разпоредбите в тази област, защото в настоящото предложение категория А, колекционери и музеи би трябвало или е да унищожат е, огнестрелните оръжия, които притежават или не могат да придобиват нови, нови което разбира се ще има последици за артефакти с историческо значение. По точка 5.2 и медицинските прегледи, разбира се, от съществено значение е да се гарантира, че оръжия не попадат в ръцете на хора, които не са способни да ги използват. Но има различни начини да се гарантира годността на дадено лице да притежава оръжие от, от физическа и, псих, и психологическа гледна точка. И тук бих искала да ви дам пример с Швеция. Там няма изискване за преминаване на медицински прегледи, но има правно обвързващо задължение за лекарите да докладват на властите, ако смятат, че техните пациенти не са годни да притежават оръжие. Тази система добре функционира в Швеция, така че нека да оставим на държавите членки да гарантират как точно ще функционира системата и как те са се сигурни, че няма да попаднат оръжие в хора, които не са годни за това. По член 6 онлайн търговията, по принцип, за да има изобщо продажба, дистанционно било то по телефона или в интернет, и продавача, и купувача трябва да имат разрешения за притежаване на оръжие. Тук, разбира се, говори за законна търговия, не за дълбокия интернет, където тъй или иначе търговията с оръжие е незаконна. Така че, вместо да се въвежда забрана, може би трябва да се измисли някаква система, с която да се, да се прави проверка, че и купувача, и продавача притежават съответното разрешение, разрешително за притежаване на оръжие. А, точка 7.4 и предвидения там срок, отново нека да не натоварваме с прекалено голямо административно бреме лицата, които имат право да притежават законно оръжие. И тук отново призовавам за въвеждане на минимални стандарти и да дадем възможност държавите членки сами да решат коя система ще използват, за да гарантират, че има пълен строг контрол над това кой притежава и кой не притежава законно огнестрелно оръжие. Друг проблем е свързан с приложението и полуавтоматичните оръжия. Факта, че се въвежда забрана за полуавтоматични пушки, които не подобяват автоматично оръжие, е абсолютно неприемлива, тъй като тук се стига до огромна неяснота. Не знаем какъв брой огнестрелни оръжия ще бъдат засегнати от тази забрана. Трябва да стане ясно какво се разбира тук, какво се разбира някои видове авто имат вид на автоматично огнестрелно оръжие. Какво се разбира също така някои определени автоматични оръжия? Въпросът е много технически и разбира се и полицейските, и военните сили също се притесняват. Аз лично се свързах с тях, поканих ги на изслушванията и някои от тях ми казаха, че предложението в настоящото с настоящия си виж ще засегне дори и полицейските и военни обучения, защото някои от тези огнестрелни оръжия се използват по време на обученията. Вики спомена идеята за засилване на условията за съхранение на такъв оръжие. Смятам, че това е добра идея да има минимални изисквания за безопасното съхраняване на такъв, на огнестрелни оръжия от тази категория. Нека наистина да се опитаме като първи етап да оздравим добрите елементи на предложението, като например деактивирането, задължителна хармонизация на маркировката, разглеждане на трансграничната търговия и нека наистина да се опитаме да намалим ненужните елементи, а именно ненужното административно време за, законно, за притежаващи законни ще граждани на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, Анна Мария. А сега давам думата на Никола, който ще се изкаже от името на господин Коферати за социалистите и демократите. Коферати е, се скуза, но потра благодаря. Благодаря, господин председател. Серджо Коферати ви моли за извинение. Няма да може да участва в днешното заседание по медицински причини но ме помоли да ви запозная с неговата позиция. По този начин ще се осветлят бъдещите ни дискусии по доклада. Е, според него текста на Вики Форд е чудесен, ясен, конкретен. Вярно е, че все още е, има различия между нас, но това, което е хубаво, е, че всички възможности се обсъждат, всичко е поставено на масата. По средата на годината се предвижда да бъде променена директивата. Тя ще бъде включена в Европейския дневен ред за сигурността. Е, предложението на Европейската комисия беше направено в духа на всичко, което се прави е, за борба срещу тероризма. Това е, е и естествена последица от атентатите в Париж, но все пак възгледите ни трябва да бъдат по-широки, защото терористите се снабдяват на незаконния, на нелегалния пазар, но все пак трябва да се направи разграничение между законен и незаконен пазар. Но между двата пазара има сива зона, особено е, за дезактивирани оръжия. И аз мятам, че посредством директивата можем да постигнем някакъв напредък. Е, съвсем накратко, е, съвсем накратко в, в, по работния документ, по отделните глави. Позицията на докладчиците които искат да поставят ударението върху техническия характер на отделните части на оръжията, по-скоро отколкото на самия аспект на оръжията, според мен е интересен като подход. Принципът, според който оръжията трябва да бъдат включени в е, най-високата категория, в която могат да бъдат е, вписани отделните им части, според мен е правилен принцип. През следващите седмици трябва да намерим приемливо решение по най-деликатните части на това предложение. По пренасенето B7 е, А7, по прехвърлянето на B7 в А7. В момента ние проучваме това предложение, но трябва да навлезем в подробности, да се види възоснова на какво се определя опасния характер на дадено оръжие. Сега, по е, притежаването на оръжие заради културни или исторически цели, трябва да направим разграничение между музеи и колекционери. В момента на европейско ниво не съществува определение на понятието колекционер. Тези категория не може да остане отворена до безкрайност. Е, колкото до изискване е, за медицинско удостоверение е, за, за годност за носене на оръжие, ние сме за това разрешението да се издава издава на всеки 5 години. Ние съзнаваме разликите между отделните национални системи, но според нас това е въпрос на здрав смисъл и този здрав смисъл именно трябва да бъде гаранция за по-голяма сигурност. Е, на оръжията не може да се гледа като на обикновена стока. Т.е. забраната за продажба онлайн, с изключение на професионалистите, според мен е напълно приемлива. Продажбата е, онлайн може да се допусне е, само при случаите, когато може наистина да се уверим, че лицето, което иска да придобие оръжие, е лицето, което заявява, че е и че действително притежава разрешение за носене на оръжие. И полицията трябва да може да провери това. Е, колкото до наказанията, по принцип трябва да разполагаме с всички оръжия, за да можем да блокираме съмнителните е, транзакции. Председателя ще прочета списъка на тези, които искат да се изкажат. Имената се четат в момента. Мадам Сеналова, месье Хала Ао, месье Шваб, месье Гуога, мадам Розиер, месье Поспизил, е, месье Флоренс, Euh, Monsieur Carver et Madame Grappini. Est-ce que je n'ai oublié personne? Нали не съм забравил никой? Виждате, доста сме на брой. Е, е, нека е, да ви помоля да се подготвите, изказванията да са кратки, концентрирани, за да може всеки да вземе думата. Давам думата на Дита от името на либералите. Благодаря, благодаря Вики, благодаря ви за работния документ, който ни разпратихте. Разпратихте ни го миналата седмица. Според мен това е чудесна основа за следващата дискусия. Бих искал да споделя с вас колко високо оценявам документа начина по който решихте да се справите с този въпрос, като ни включите и нас като докладчици в сянка в подготовката на доклада. Откакто комисията направи своето предложение, аз продължавам да твърдя, е, че непременно трябва да се усъвремени Европейската директива по огнестрални оръжия, особено след събитията във Франция. Можем да предвидим марки за подобряване на пазара, проследяемост на огнестралните оръжия, притежаването им от частни лица, по-добра информация и обмен на информация между държавите членки върху огнестралните оръжия. Аз под подкрепя включването на дезактивираните огнестрелни оръжия в директивата и хармонизирането на мерките, които се отнасят до тях. Но, за да постигнем това, ние трябва да сме сигурни, че директивата е балансирана и че е приемлива за всички. В противен случай не допускам, че можем да постигнем резултата, които всички очакваме. По работния доклад искам да кажа някои неща, които за мен са най-важни, като обратна реакция. Първо, е, е, забраната е, за полуавтоматични оръжия. Трудно е да си представим как предложението на комисията ще се приложи на практика. То е почти недопустимо. Вашия работен документ е реалистичен. В него има разумни варианти за решения. Лично аз предпочитам предложение 4.2 където се предвижда възможност за държавите членки да предвидят изключения и освен това 7 е, директиви, 7 категории не се променят. Това са чудесни мерки, чрез които можем да постигнем баланс. Аз приветствам и частта, в която се прави разграничение между характеристики и е, външен вид на оръжието и възможността дезактивирането на оръжия да останат в обхвата на директивата, е, доколкото те бяха в е, категория А, огнестрелни оръжия, и държавите членки могат да използват използването им, да разрешат използването им извън сили за сигурност и военни сили. Можем да изключим определени е, видове пистолети, а също така и копия. Колкото до основните части на огнестрелните оръжия, така както са предвидени в директивата, директивата предвижда тяхната дефиниция. Тази дефиниция трябва да бъде и ясна, определена и е, всеобхватна. Е, колкото до огнестрелните оръжия, съгласна съм, че определението е доста сложно. По предложението на комисията приветствам желанието ви то е, да бъде упростено. По предложението ви 3.1, където оръжията е, е, стават дезактивирани, това също се връща към първоначалната категория. Сега, огнестрелните оръжия по категория А трябва да остане дори когато говорим и за халосни оръжия. Колкото до музейните колекции, предложението на комисията не е оправдано и може да доведе до необратими разрушения на исторически колекции. По предложението ви е 5.1 музеите трябва да получат разрешение да притежават оръжие за определени цели. Идеята за разрешение, което се издава на ниво държава членка е, за определено съхранение оръжия е много интересно и трябва да се обсъди. Колкото до правилата за издаване на разрешение за потребители и притежатели на оръжия, мисля, че това трябва да става при определени условия за лица под 18 години години, които искат да притежават оръжия. Има практически причини, е, като например е, спортна стрелба е, или за използване в гора. Сега по едно точка и където се говори за периодични медицински прегледи и продължаване на наблюдението. По оставащите проблеми, аз подкрепям предложението ви за дистанционна продажба. Трябва да се провери самоличността и разрешението на този, който закупува такива оръжия. Колкото за европейски паспорти за огнестрелни оръжия, то трябва да се подобри, за да има по-добър контрол. Колкото до боеприпасите, искам да получа повече информация по предложение решението за така наречените съмнителни продажби и евентуалната възможност за придобиване на боеприпаси. И накрая регламента на комисията за деактивиране на оръжия, аз мисля, че е, трябва да се е, търси обезвредяване на оръжието преди да се издават регламенти. Е, ние ще предлагаме преразглеждане, но това ще проточи процеса и това не е в наш интерес. Е, мисля, че е, всичко е доста дълго, но все пак заслужава подробна дискусия. Мога да съобщя всички мои забележки писменно. Очаквам дискусията с останалите докладчици в Сянка. Мерси, Дита. Е, благодаря, Дито. Господин Мастелкар има думата от името на Ангуе. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много от нещата, които исках да кажа, вече бяха споменати. Ние приветстваме това предложение на Европейската комисия, е, което цели е, да осигури безопасността на гражданите и да определи ясни правила за всички държави членки е, ние съзнаваме, че това е чувствителна област, която представлява интерес за гражданите, но която ги тревожи едновременно с това, ако имам предвид е, десетките имейли, които вече получих по тази тема, аз лично разполагам с известен опит в тази област, защото миналия век е, вече съм се занимавал с е, този въпрос. У нас нашето ново законодателство може да послужи за пример защото ние се опитваме да се съобразим с някои нови условия. Бих искал да привлека вниманието ви и върху факта, че това беше повод за е, много дискусии. Трябва да Имаме предвид, както казаха много докладчици в Сянка, че предложението на комисията далеч не е съвършено. Трябва да има ясна забрана за притежаване на автоматични оръжия. Тоест, трябва да се избегне притежаването на такива оръжия ние не знаем дали преместването им от една категория в друга би разрешило проблема. Или е, нови изисквания за регистрация са необходими трябва да преценим и за това какви инструменти са на лице. Е, примерно, е, може да се предвиди амнистия за тези, е, които заявят, че притежават незаконно оръжие. Но трябва да внимаваме дали след като въведем подобни законови изисквания, няма повече хора да притежават незаконно оръжие Предвижда се промяна на категории. Аз с интерес очаквам дискусията и е, обсъждането с останалите докладчици в сянка. Давам думата на господин Шолтес, който ще вземе думата от името на господин Паскал Дюран за групата на зелените. Yes, Благодаря. Е, аз взимам думата от името на господин Паскал Дюран. Е, ние категорично подкрепяме изискването за е, по-ясна дефиниция е, спрямо настоящата дефиниция, защото тя води до много проблеми за кого тази директива ще създаде проблеми поради неясната дефиниция. Ние подкрепяме по-високите стандарти за активирането и създаването на общи стандарти за активиране на оръжия. Ние подкрепяме и по-добрия обмен на информация между държавите членки, защото това е наистина необходимо. Системата трябва да бъде съвместима и да действа автоматично. Ние смятаме, че дезактивираните оръжия трябва е, да бъдат е, оставени в първоначалната им категория. Освен това, ние смятаме, че трябва да разпишем ясна дефиниция за полуавтоматичните оръжия, защото е, настоящия режим не е ясен. Ние смятаме, че обмена на данни между държавите членки е от ключово значение. В е, противен случай е, тази директива може да не постигне основните си цели. Председателя, имам чувството, че Паскал Дюран дойде с две минути закъснение. Добре, и така е, за е, групата на, на Европа на свободата и демокрация, давам думата на господин Иваншевич. Иванчевич, той е тук. Благодаря, господин председател. Както госпожа Форд вече каза, аз също искам да подчертая, че този въпрос събуди жив интерес и аз получих много имейли, много хора лично разговаряха с мен, така че е, въпросът е, буди безпокойства у много повече хора, отколкото ние можем да предположим. Лично аз не бях се занимавал с оръжия преди и е, реших е, да проведа среща по този въпрос. Срещнахме се с е, колекционери, с притежатели. Просто искахме да разберем какъв е проблема за тези лица. Това са групите от лица, които са най-засегнати от тази директива. За съжаление, предложението на Европейската комисия за притежаването на оръжия потвърждава, че безопасността се използва като адамово листо, за да се ограничават свободите на гражданите. Аз мисля, че направените предложения за промяна в никакъв случай няма да подобрят безопасността на хората. Тък му обратно ще се постигне обратен ефект. Комисията иска да ограничи достъпа до е, законното притежаване на оръжия на гражданския пазар. В е, много европейски страни е, този пазар вече е много тежко регулиран. В Израел, например, правителството смята, че най-добрият начин хората да се защитават от терористични атаки е да въоръжат населението и да им осигури широк достъп до оръжия. Докато в предложението на комисията ние ще се намесим в пазара на оръжията, в производството на оръжия е, и е, спортната стрелба и лова е, ще те бъдат е, обект на исторически колекции. Трябва да се извърши проучване на въздействието, но то не е представително нито за обществото като цяло, нито за отделните лица. Недостатъчна информация и е, за незаконно придобитите оръжия и е, незаконната употреба на оръжия. Аз мисля, че е, по време на Втората световна война, е, по време на съпротивата е имало масово производство на боеприпаси и на оръжия. Хиляди автоматични оръжия са били е, пуснати на пазара. В момента вие можете да си произведете сами оръжие, можете да намерите информация в интернет е, за материалите и за цеховете, където се произвежда това. Е, комисията иска да ограничи информацията онлайн, но какво говорим примерно за производство на оръжие чрез триизмерни принтери? Подобен вид оръжия не могат да бъдат открити чрез детектори на метал квартал, когато, е, например, искате да се качите в самолет това означава, че не можем да говорим за промени в законодателството, защото макар и да се въведат такива промени в законодателство, те няма да постигнат целта си. Колкото до ключовите изменения в категории А и Б, А7 и, А7 и Б7 в приложението, това само ще ограничи индивидуалната свобода на хората, изобщо гражданските свободи. Няма да губя време по технически въпроси. Сигурен съм, че в работната работните групи дискусията ще продължи. Съгласен съм с докладчиците и с тяхното предложение за акустични оръжия, например. Настоящо законодателство не е необходимо да се променя. Мисля, че всичко е достатъчно добре разписано. Колкото до другите технически въпроси, аз съм сигурен, че в последствие ще проведем много по-задълбочена дискусия. Е, и в заключение искам да е, спомена е, за това, че по точка 5 ние предвиждаме допълнителна информация, 5 годишни разрешения за автоматични оръжия. Е, то може да бъде продължено само след положително становище на лекар, след медицински преглед. Аз очаквам предложение. Благодаря ви. Благодаря. И накрая на последния докладчик Сянка давам думата на госпожа Трусински. Merci beaucoup. Благодаря. Лично аз не съм голям специалист по въпроса за огнестралните оръжия. С, с нетърпение очаквам изслушването с експерти на 15 март. Те ще отговорят на всички технически въпроси, които ще им зададем. Е, госпожо докладчик, е, вашия работен доклад е много добра основа, особено по засилването на стандартите за дезактивирането на оръжието, за тяхното маркиране, за медицинските прегледи. Всички колеги вече споменаха тези въпроси. Искам само да напомня, че при борбата срещу тероризма, която е в основата на документа на комисията и срещу незаконния пазар на огнестрелни оръжия, мисля, че този е, проблем никога не няма да може да се разреши чрез подобна директива, докато проблема с външните граници на Европейския съюз и с националните граници на държавите членки не бъде включен в документа. Ние съжаляваме, че предложението се прави без да се прави оценка на неговото отрицателно въздействие върху пазара на оръжията, на заетостта, на това, че се губи стойността на колекциите. Ние се противопоставяме на ограниченията по законното притежаване на на оръжия, защото ще има задължителни изисквания, които според нас са неоправдани за ловците и за спортната стрелба. Комисията не доказва с нищо, че тези ограничения действително ще постигнат целта, а именно борбата срещу незаконната търговия и евентуални терористични атаки. Ние не харесваме това, че комисията непрекъснато повтаря, че това предложение нищо няма да промени за ловците и спортната спортната стрелба. Те искат по-строга рамка, но това ще се отрази на потребителите, особено на местно ниво. А, това е една от най-уважителната група по силата на закона, но тя ще бъде подложена на строг контрол от Европейския съюз. Ние съжаляваме за това, че правейки такова предложение, Европейската комисия подразбира, че е, законното притежаване на оръжия е свързано с тероризма, с радикализацията и с трансгранична незаконна търговия. С нетърпение очаквам предложенията, които ще чуем тук, за да можем най-добре да променим предложението на комисията. Благодаря ви. Председателя, благодаря за е, този първи тур на изказвания. Сега ще дам думата на колегите, които искат да вземат думата. Те са 14 на брой. Моля, направете колкото може по-збити изказвания. Ако всеки може да говори само по една минута, ще бъде идеално. Трябва да изслушаме и Европейската комисия и първото обобщение на нашата докладчица. Госпожа Мецола първа се е записала в списъка, незабавно и думата. Благодаря, господин председателю. Съгласна съм с с подхода на докладчика по това досие. Отправната ни точка трябва да бъде, че огнестрелните оръжия, които ам, се притежават законно, не трябва да попадат в ръцете на престъпниците. С това законодателство а, се прави опит да се обхванат и колекционерите и ам, ентусиастите, които ам, искат да колекционират огнестрелни оръжия. Важно е, разбира се, си имам предвид, че музеите трябва да бъдат изключени от тази директива и трябва да видим дали това изключване може да бъде обхванато, може да бъде разширено и, и да се обхванат и колекционерите. Трябва да направим всичко възможно в тази посока. Съгласни сме с докладчика, че всякакви изменения в настоящото законодателство трябва да да са съразмерни. Съществуващото законодателство е добра основа да се намери баланс между интересите и сигурността при колекционерите. Не трябва усилията ни да са насочени единствено само и върху законодателството, а трябва да имам предвид, че това законодателство трябва да бъде контролирано надлежно. Това трябва да залегне в основата на нашата работа. Госпожа Консери има думата. Пухемиес, puheenjohtaja. Уважаеми господин председателю, Искам да благодаря на колегата Форта за отличната работа, която свърши и тя. Благодаря и за това, че тя проявява разбиране, като се има предвид големи обем от критика и коментари, които бяха изразени. Тук става въпроса за незаконното притежание на огнестрелно оръжие и че ем, системата за упражняване на контрол е недостатъчна в рамките на вътрешния пазар и че е много лесно да се е, притежава огнестрелно оръжие. Ще ви кажа каква е ситуацията в Финландия. В Финландия и сме намерили едно решение, което е, е важно от политическа гледна точка, и от гледна точка на сигурността. Тук говорим за за една система, за, с помощта на която може да се а, осигури военната отбрана на страната, като разбира се има хора, които са в запас. Освен това, то, се използва съществуващия капацитет, за да се опазват външните граници на страната. А, освен това има забрана за притежание на оръжие на лицата под 18 години. В селските райони много млади хора имат едно хоби и а, това е лова и ще е много неприятно, ако а, бащи и синове не могат съвместно да упражняват хобито си. Следващи оратор. Благодаря, господин председателю. Съгласна съм с предложението на докладчика и смятам, че тази директива е много важна. Съгласна съм и с основните цели, а именно да стане по-трудно придобиването на оръжие и не смятам, че обществената сигурност е изложена на опасност. Документът е много важен, защото той ще засегне е, много хора. Не е извършена оценка на въздействието, е, защото такава оценка би обхванала и проблемите и решенията. И ем, тази оценка би трябвало да се вземе предвид при изготвянето на предложението от страна на комисията. Колекционерите също трябва да бъдат взети предвид. И ам, не трябва да се ам, внушават неправилни твърдения, че едва ли не те участват в незаконното, незаконния трафик на оръжия. Спортната стрелба също е важна дейност и ако тя се ограничи, едва ли ще допринесе за справяне с тероризма. Защото терористите не придобиват оръжие по легален начин. Съгласна съм с първоначалното първоначалния обхват на директивата, но този обхват трябва да бъде преработен, защото е важно да се вземе предвид сигурността, е, да се ем, осигури безопасността на гражданите, да същат интересите и на музеите, колекционерите и е, на всички останали. Е, господин Нилсън има думата. Благодаря. Приветствам факта, че um, докладчите в Сиана мнение, че това предложение а, трябва да бъде приложено на практика, когато бъде одобрено. Деактивирането е заложено в, комисията, в предложението на комисията, както и единна система за маркиране. 600 000 лицензии са издадени в Швеция. Много хора разполагат с такова разрешително за притежание на оръжие. Хората използват оръжието си в свободното си време, за да се занимават със своите хобита, да ходят на лов и така нататък. Има и доброволни организации, които а, се занимават с обучението на хора, които ползват оръжие свободното си време. И няма никаква връзка между използването на оръжие свободното време и тероризма и престъпността. не трябва да се взимат предвид тези, които притежават а, легално своите оръжие, а другите. И така, предложението според мен трябва да бъде радикално променено. Ако знам, че е трудно, но много ви моля, направете усилия. Бъдете още по-кратки. So, uh, so many, uh, been... Благодаря. Е, благодарности бяха изразени от колегите, за това ще се концентрирам върху някои аспекти. Ще е по-добре да се ам, концентрираме върху тези, които издават ам, разрешителните, а не върху отделните категории оръжия. Те не се използват във всяка една държава членка. Много е важно да се изясни ам, това, кои компоненти са важни, когато говорим за е, отделните части на оръжията. Трябва да има изчерпателен списък, за да е по-ясно класификацията. Подкрепям в тази връзка подхода на докладчиците по точка 4.2. Госпожа Метала спомена колекционерите. Смятам, че това могат и да, и да са юридически или физически ли, е, лица и за това формулировката на член 6 трябва да бъде преработена. Мерси, мадам Сеналова. Госпожа Кселанова. Так, дякую за слово, а я bych хотела chtěla na úvod také poděkovat paní... Благодаря. Искам първо да благодаря на докладчика за отличния документ. Той представлява много добра основа за по-нататъчната ни работа. Само на някои неща ще се спра. В Чехия това предложение предизвика негативни реакции. Някои от тях бяха оправдани. Ще започна обаче с положителните реакции. Да се включат ам, ам, някои от сигналните оръжия а, в обхвата като тези за даване на салют. Освен това, трябва да има а, система за обмяна на информация между държавите членки. Приветствам а, искането на държавите членки да се привият разпоредби за а, трансформацията и съхраняването на оръжията. Освен това, а, е, предложението а, трябва да вземе предвид и тези ограничения, които ще са достатъчни, да речем, за а, а, упражняването на ловни дейности, но не и няма да са достатъчни за спортния, за спортната стрелба. В категория А се появяват и автоматичните оръжия, но е важно да има и друга категория на полуавтоматични оръжия, които са преобразувани от друг вид оръжия. В повечето случаи такива оръжия не се използват по време на извършно терористични активи, терористични атаки деактивираните оръжия също трябва да бъдат включвани в регистри. Защо тези предложения са толкова добри? Искам да попитам комисията и какво е тяхното приложение. Следващия оратор. Благодаря, господин председател, госпожо Форд. Комисията а, може да се мотивира по някои от предложенията, включени в текста. В текста се говори за тероризъм. По времето на изслушванията ни комисията говори за тероризъм. Показали сме на комисията не еднократно, че а, категорията, обхващаща огнестрелните оръжия, няма нищо общо с тероризма. Отговорът на комисията бе, е, че предложението не се отнася до тероризма, а до дългосрочната сигурност и контрол върху оръжията. Ако е това, защо толкова много се бърза? Защо няма оценка на въздействието, така както се изисква от насоките за по-доброто законотворчество? Комисията трябва да реши защо е необходимо да се а, а, забранява ем, притежанието на гострелно оръжие, когато се притежава да се конфискува. Трябва да бъдат е, изложени факти, е, свързани с притежанието на огнестрелно оръжие. Комисията казва, че трябва да се забрани оръжието от тип Калашников. Не, но това не трябва да става само за това, че Калашников звучи страшно като понятие. Има предложение да се ем, забранят по автоматичните оръжия, които наподобяват автоматични оръжия. Това понятие обхваща обаче всички ем, автоматични оръжия, които се използват при спортната стрелба. Предложението ви се основава на препоръки и проучвания, така твърдите вие. На ем, страницата на Европейския парламент може да се намери заобучен анализ на предложението, както оценки и проучвания, на които се позовава има и препоръки, които обобщават анализа и са свързани с обмяната на данните, маркирането и стандартите за деактивиране. Но огнестрелните е, оръжия от категория B7 не са споменати, нито пък прехвърлянето, нито пък прехвърлянето им от А7. Как тогава твърдите, че вашите предложения се основават на проучвания? Господин Шваб, Доволен съм от досегашната дискусия. Всичко е доста конкретно и се обръща внимание на проблемите, пред които сме изправени. От една страна има елементи, Искам да вмъкна, че аз съм от Баден-Вюртенберг. Преди няколко години имахме нещастен случай в училище, където един ученик се отбраняваше с оръжие, което е притежание на баща му по време на спортна стрелба. По време на терористични атаки не, не трябва да се подценява наличието на факти, които показват, че вътрешния пазар е, позволява нелегалното притежаване на оръжие по някакъв начин и тази проука трябва да бъде затворена. Споделям критиките към комисията, а е именно, че с това предложение се създава впечатлението, че се цели справяне с тероризма като цяло, но това няма как да стане през следващите седмици. Трябва да се занимаем с тази тема и се надявам, че докладчика, както и госпожа Корат Сабилт, ще намерят адекватен отговор на всички зададени въпроси. Благодаря ви. Смятам, че предложението трябва да бъде преразгледано. Според мен е опасно, направо ужасяващо. Смятам, че не бяха положени достатъчно усилия при неговото изготвяне. Смятам, че това просто беше емоционална реакция на атентатите, които действително бяха потрясаващи за всички ни. В а, Литва разполагаме с нашата система за отбрана, която се основава на притежанието на огнестрелни оръжия от а, гражданите и смятам, че хората трябва да поемат отговорност за факта, че не беше изкопена оценка на въздействието. Тук направо трябва да падат глави. Не може да се работи по този начин. Нека да прояви малко по-сериозно отношение. Мерси, месье Поспиш. Благодаря, господин Поспишил има думата. Děkuji, děkuji pěkně, pane předsedo. Já navážu na to. Много ви благодаря, господин председател. Съгласен съм с казаното от колегите, които се изказаха критично към този текст. Ние също сме доста критично настроени. Смятаме, че в настоящият му вид той не е приемлив. Трябва да се основаваме на ясни принципи. Не можем да приемем една директива, която ще осложни живота на законните притежатели на огнестрелни оръжия. Не можем да налагаме нови изисквания на, за нашите граждани, които спазват закона. Както каза колегата Сенхалова, в Чехия предложението предизвика доста емоции и могат да ви уверя, че директивата никога няма да бъде приета в нашата страна. Има обаче добри предложения, като например регистрациите и обменът на информация между държавите членки. Има и редица други мерки, обаче, които само притесняват гражданите, които са неприемливи, които не допринасят с нищо към борбата с тероризма, само водят до нови задължения. Ако бъдат добавени полуавтоматичните оръжия към категория А и ако те се е, приведат на практика към е, автоматични оръжия, това ще засегне колекционерите, хората, занимаващи се с спортна стрелба и тъй нататък. Така че нека да разглеждаме предложението от политическа гледна точка и да не приемаме текст, който да противоречи на исканията на гражданите. Господин Флоренц има думата. Господин председател, благодаря ви. Аз съм най-възрастният тук в тази зала. И никога до сега не съм бил свидетел на на това как едно предложение от страна на комисията е подложено на такава критика. 14 дни след нещастните събития в Париж говорим сега точно за колекционери, ловци и така нататък, когато тук става въпрос за справяне с тероризма. Комисията може да направи едно може да изчака до 13 март и ам, може да ам, стигне до заключението, че всички грешки, открити в предложението, да бъдат преработени и комисията да излезе с ново предложение след една година призовавам комисията да изтегли това предложение. Не, став, не казвам тук да се протакат нещата, но с такъв документ няма как да убедим нашите граждани. Комисията няма нужда да бъде избирана. Това е нейното предимство. Но моля ви, покажете такъв документ на хората и те ще ви изгонят пред задната врата. Моля ви, вразумете се, изтеглете предложението и ам, направете допълнителни проучвания. Добре, за медицинските ам, а, за медицинския преглед съм съгласен. Няма спорно. Има много други неща, които трябва да бъдат променени. Uh, Благодаря, господин председател. Проекта директивата наказва спаващите закона на нашите граждани с никакъв начин не допринася за борбата с тероризма. И смятам, че е абсолютно скандално, че Европейската комисия дори обмисля предлагането на законодателно предложение без предварително провеждане на оценка на въздействието. Целта на, на оценката на въздействието е да се види накратко как преднаправените законодателни предложения ще засегнат спазващите закона граждани. На първо място това предложение ще засегне огнестрелни оръжия с историческо значение, било то участни колекционери или в музеи. Те ще трябва да бъдат дезактивирани и ще загубят голяма част от своята историческа ценност. А както е казал Чърчил, е народ, който не зачита историята си няма, и миналото си не може да има бъдеще. Също така се предвижда и ам, забраната на заглушители, което само ще осложни работата на полицейските сили, без да по никакъв начин да допринесе за търсените цели. Освен това, се предвижда забраната на граждански по автоматични председателят. Съжалявам, защото ще има проблеми с превода към немски. Oui, mais si, bon, si vous voulez parler allemand, mais est-ce que la cabine allemande s'est rebranchée Oui Faites un essai, c'est bon? Ok. So where do you, do you want me to, do I have to start again? Отначало ли да започна? Okay. Um, okay. Juste uh, le condensé du condensé okay. du condensé. Mr. Chairman, Съвсем избито, казва председателят. На трето място, господин председател, предвижда се категорията на граждански полуавтомобилно да се прехвърли в категория А, което значи, че те ще бъдат забране за лично притежание. В Обединеното кралство това значително ще е, засегне притежанието на полуавтоматични пушки, които в момента се използват за контрол на вратителите в моята страна. Също така, Шенгенското пространство и свободата на движение улеснява незаконният трафик на оръжие. Настоящото предложение не допринася с нищо за контрола на, на, на трафика с оръжия също така засяга голям брой заети в сектора на производството на оръжие и е недопустимо това предложение, стоящо да бъде, предложен, да бъде подкрепено. Терористите вече унищожиха живота на голям брой европейски граждани. Нека да не им даваме живот, нека да не позволяваме да се работните места на други. Проблема foarte mare. Vedeți că și aici colegii uh, s-au împărțit să reechilibrez discuția și să vorbesc din perspectiva siguranței cetățenilor. Госпожа Карпини, благодаря ви. Бих искала да върна малко равновесие в а, дискусията и да се изкаже от името на гражданите си. Разбира се, не бива да се отнема възможността на граждани и на музеи, например, да притежават огнестрелни оръжия. Трябва да се промени редакцията на предложението на Европейската комисия. Както каза и колегата Андреас, има проблеми с юридическите лица, които притежават огнестрелни оръжия. Имаме проблеми също така с изискването за медицинско свидетелство. Смятаме, че не само незаконно притежаваните оръжия, но и законно притежаваните оръжия всъщност в момента не са под хармонизиран режим. Не разбирам защо комисията би следвало доклада на всеки 5 години за режима на контрол на оръжия. Ако темата не се е толкова важна, би следвало комисията да докладва поне два пъти по тази тема в рамките на един свой мандат. Имаме нужно хармонизирано законодателство в тази област, тъй като не можем да забраним на граждани, които законно пребивават на територията на държави членки да притежават законно огнестрелно оръжие. Трябва да хармонизираме, трябва да рационализираме, но не бивам да, наруш... да накърняваме свободите и правата на гражданите. Господин председател, госпожо докладчик, искам да кажа нещо по работния документ защото в дебата ни ем, говорим за, предлож... за предложенията включени в комисията и за общата дискусия. Все още няма проекто доклад. Но така или иначе работният документ е отправен в правилната посока – Работният документ ще даде своя принос за по-нататъчните дискусии. Много е важно ясно да се заяви, че за законно а, притежаващите оръжие няма да има а, никакви а, рискове и освен това притежаването на оръжие няма да представлява някаква заплаха за сигурността на гражданите. Добре е, че в работния документ се посочват отделните признаци на огнестрелните оръжия. И тези оръжия, които са деактивирани, трябва да бъдат извадени от приложеното поле на директивата. Обект, части, които не представляват съществена съществен компонент от огнестрелното оръжие, също са извадени от обхвата. Това е добре. Освен това, смятам, че е правилно това, което е включено а, в а, параграфа за акустичните а, оръжия и в член и в глава 6, 5, 7 също са заложени важни елементи и държавите членки трябва да могат да решат по какъв начин да контролират притежаването на оръжие. Ще продължим дискусиите и очакваме с нетърпение проекта от доклада. Последна думата има господин Никола Данти, отлично име. Eh bien alors je te donne la parole, on s'est pas compris, je suis désolé. Извинявайте, не се бяхме разбрали, давам, ви, давам ти думата. Извинявам се, че се налага да припомням скорошни събития от Париж. Разбирам, че някои хора се опитват, някои от колегите се опитват да правят разграничение между законните оръжия, които се продават на добросъвестни граждани и незаконните оръжия, които, се, които купуват и продават престъпници. Но за неща си реалността е малко по-различна. И ще ви дам няколко факти, които подкрепят необходимостта от спешна промяна на и преразглеждане на директивата. Въпросната комисия предлага промяна на огнестрелните оръжия с скоростни патрони. В момента те по никакъв начин не подлежат на контрол, а по време на терористичните атентати в Париж от 2015 година бяха използвани две полуавтоматични акустични оръжия, които се продават без никакво разрешително и които много лесно могат да бъдат активирани отново и да се превърнат в активни огнестрелни оръжия. Бих искал да се върна на темата за последимостта на огнестрелните оръжия. В момента данните, свързани с оръжията, трябва да се пазят поне в продължение последните 20 години, но това е недостатъчно. Ще ви дам два примера в Тулуза. През март 2012 година атентаторът разполагаше с а, пистолет а, от 1942 година, както и от а, друг пистолет, който беше произведен по време на Втората световна а, война. А, по в Париж бяха използвани полуавтоматични оръжия в 1953 година бях намерен също така в, в, в жилището му редица пистолети от същата епоха. Така че трябва да се разгледа проблема с този вид оръжие и колекционерите може би трябва малко да се погрижат, защото безопасността на Европа е малко по-важна от тяхното спокойствие. На второ място, докладчикът своя работен документ иска да разгледа въпросът за дистанционните продажби. Много е важно да, се, да има по-добър контрол в, а, за продажбите в а, интернет. През а, 2013 година има стрелба в а, Франция, използван с оръжие, което е било продадено по интернет, гивата трима души. Същото се случва една година по-късно Става въпрос за оръжия, които са придобити в, по интернет без да има разрешителни от продавача или купувача. Надявам се тези примери да докажат на колегите, че преразглеждането на директивата и то спешното преразглеждане от съществено значение. Да, нямаше, не беше изготвена оценка на въздействието, което се обяснява с спешният характер на преразглеждането, но, тази, но преразглеждането на тази директива е в контекста на Рефит, което показва, че са важни и необходими промените. Благодаря и съвсем набързо Никола Данти от собствено име. Е, Изказах се от името на господин Коферати като докладчик в сянка, но дебатът е много интересен и затова бих искал да направя няколко коментара от свое лично име. Uh, Смятам, че предложението на Европейската комисия далеч не е идеално, с доста ограничено въздействие ще бъде, особено по отгледна точка на културните измерения. Знаете, че има възможност за продажба на оръжие в интернет, съществуват платформи, които излизат от контрола на законният пазар на огнестрелни оръжия. Бих искал да се върнем малко в Европа отново, защото в рамките на този дебат се чувствам малко в Тексас. Предпочитам да водим един дебат, в който хората да не са толкова добре настроени към притежанието на огнестрелни оръжия. Продължението на, на Европейската комисия има и добри елементи, като например маркировката, въвеждането на изискване за медицински прегледи. Това е важно, защото лицето, което има възможност да използва огнестрелно оръжие, би следвало да премине през надлежен контрол. Могат да бъдат премахнати някои елементи, засягащи колекционерите и ловците, например, но като цяло трябва да се промени цялата част, свързана с дезактивирането и трансформирането на огнестрелни оръжия. Смятам, че докладчикът и докладчета в сянка ще успее да постигнат един добре уравновесен доклад председателя. 22 колеги се включиха в дебата. Това показва колко много ни вълнува той. Дава думата на господин Алан от Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко предвид краткото време, с което разполагаме по отношение на категория B7 и по въпроса за музеите и колекционерите. Има и много други елементи, но ми се струва, че предвид ограниченията във времето могат да, да се ограничат с тези два елемента. По отношение на категория B7, наистина смятаме, че работният документ е отличен и предлага много интересни насоки на работа. Подкрепяме подходът, който се основава на технически характеристики на оръжието. Готови сме да работим с този подход. В точка 4.3, в който се говори за организиране оръжие с къса цев, според мен е много интересно предложение и може да работим по него. По вторият елемент, свързан с колекционерите и музеите, смятам, че трябва да се прави разлика между музеите, които са които са под контрола на държавите, които изпълняват педагогически цели в интерес на обществото, би трябвало да използват някои привилегии в сравнение с частните колекционери, които не изпълняват и не предоставят подобни обществени услуги. от момента, в който бъдат включени в директивата, те могат да се възползват от всички категории Б за активни оръжия. Единствената разлика е, че не могат да закупуват огнестрелни оръжия от категория А, които са активни. Въпросът е, искаме ли частни лица да имат активни военни огнестрелни оръжия, в домовете си или не. За сега сме склонни да отговорим потъсително на този въпрос. Благодаря ви. Сега отново дам думата на нашия докладчик Вики в заключение на дебата. Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на някой от зададените въпроси. Също така, може би ще ви помоля малко да си напишете домашното и да се запознаете по-добре с някои от а, елементите. Първо предложението, че предложението трябва, че ти после да бъде отхвърлено или да бъде върнато в, в Европейската комисия. Аз ще внеса изменения с предложение предложението да се върне обратно в Европейската комисия, за да гласуваме демократично по, по тази идея. Но, макар да има много проблеми с предложението, не смятам, че връщането в Европейската комисия е идеалното решение. Първо, показаното от бивши дни. Събитията от Париж и други подобни показаха, че съществуват пропуски, особено по отношение на деактивираните огнестрелни оръжия. И доколкото аз разбрах, става въпрос най-вече за оръжия, които се смятат за оръжия с халусни патрони. Тоест, оръжия, които са били активни и които се предполага, че са били трансформирани, за, за да могат да а, да бъдат използвани само с, за стрелба с, огнестрел... с хрустни патрони, извинете, които след това отново са били трансформирани, и са били активирани. Затова смятам, че от тези дезактивирани оръжия, които се използва, използват хаосни патрони, трябва да останат в различна категория от оръжия, които са били произведени, за да използват само хаосни патрони, защото според специалисти това са много различни категории. Разбира се, така от Европейската комисия, че има много сериозни притеснения относно законодателните мерки за деактивиране, които предлага Европейската комисия, защото може би тя всъщност въвежда още по-голяма неяснота. Да, имаме нужда от общи стандарти за деактивирането, но някои продължени стандарти предизвикват много сериозни притеснения, че всъщност те в настоящия вид са по-малко строги в сравнение с, с, с правните рамки в някои държави членки. Преди две седмици изпратих въпрос с писмо с въпрос а, към Европейската комисия и все още не съм получила отговор и се надявам да го получим възможно най-скоро. Защото, както каза Дита, хората, които притежават деактивирани огнестрелни оръжия по предишните стандарти, не винаги ще могат да ги запазят а, с въвеждането от новите стандарти. Така че ви благодаря, че повдигнахте този въпрос. А, благодаря ви и на колегата от социалистите демократите, че харесвате подхода, който предлагам, който се основава на основните компоненти. Сега остава вече да определим кои са основните компоненти на съответното огнестрелно оръжие. Но държа да отбележа, че колекционерите на исторически оръжия, които действително е, притежават е, деактивирани, наистина деактивирани е, оръжия по категория а те трябва да имат възможност да ги запазят, може би с въвеждане на някакво е, разрешително или засилване на условията за съхранение, но те трябва да имат възможност да ги използват. Относно запасни, запасните части на военните сили в Финландия и други държави. Да, трябва да имаме предвид, че държавите членки имат различни системи за, за гарантиране на отбрана срещу външни заплахи. И затова е толкова важно държавите членки да запазят правото си на специални разрешителни. По въпроса за частните колекции и музеите ще трябва да разполучим по-внимателно въпроса кои са основателните причини за колекциониране. По въпроса за продажбите в интернет и дистанционните продажби, да, трябва да има някакъв контрол, но може би не пълна забрана. Моето предложение беше, че последният етап трябва да бъде продажба с физическото присъствие на продавача и купувача. И накрая бих искал да благодаря на всички ви. Надявам се през няколко месеца да успеем да намерим добро решение. И последният ми коментар. Ако ни отнеме по-дълго време, за да намерим добро решение, нека да си дадем това време, защото всички се стремим да постигнем решение, което да не обременява прекомерно спазващите закона граждани, но от друга страна се е, запълват всички пропуски, които са били установени. Благодаря. Много благодаря Вики, благодаря на нашия докладчик. Бих искал само да кажа, че не само докладчиците в Сянка бяха заляти от е, имейли по въпроса и за всички граждани, които ни слушат а, в интернет. А, мога да ви уверя, че членовете Европейски парламент са наясно с вашите притеснения, а като французи, може би трябва да отбележа, този текст не е само реакция на туристическите атентати в Париж, но все пак е добре да си дадете сметка, че в страни като Франция не може Европа да не предприеме мерки, като се случи нещо толкова страшно, като случилото се в Париж преди няколко месеца публичното изслушване, предвидено за 15 е предвидено за 15 Марта. 27 април е крайният срок за внасяне на изменения, като ще има предварително разглеждане на проекта доклада на 20 април. Благодаря на всички ви, благодаря на докладчите в Сянка и благодаря на Вики и ви пожелавам успешна работа. next... Е, следващата точка от дневния род е представене на проучване социална економика. То беше поискано от групата на социалистите. And so if you are... И така, ако няма да слушате представането на проучването, е, ако обичате, напуснете залата. You know, I thought the digital single... Да, аз мисля, че това е най-интересната тема, която може да обсъди Европейския парламент. Няма спор. И така. Сега ще дам думата на господин Куайтин Ланга и на доктор Марко Стефан от Optimi Advisors. Благодаря ви. Е, благодаря. Благо... Ако обичате, един момент, председателката, извинете,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 Може ли тези, които разговарят, да напуснат залата? Благодаря ви предварително. Можете да си продължите разговорите, но извън залата. И така, благодаря ви. Аз е, казвам Кантал Ежие и съм предружен от колегата Марко Штефан. Ние сме съветници в Optimi Advisors. Ние бяхме помолили от е, службата по изработване на политиката от името на вашата парламентарна комисия да изготвим проучване по социалната економика. Е, казаха ми, че работи, но май не работи работи. Може ли да преминем към следващия диапозитив, ако обичате? it doesn't. Well, I'll start without the slides. Може ли, ако обичате, да покажете следващия диапозитив? И така, днес искаме да се спрем на следните въпроси. Първо, обхвата на проучването, преди да пристъпим към самата дефиниция на социалната економика. Какво е представлявала тя по традиции и къде можем да я открием? Съобразно данните, с които разполагаме по социалната економика в Европейския съюз, ние можем да преценим нейния обхват преди да пристъпим към нейното правно измерение и да се спрем на някои от най-добрите практики и евентуални препоръки. Следващия диапозитив, ако обичате, най-напред е, да ви дам представа за обхвата на проучването. Ние искаме да оценим ролята на социалната економика, особено е, кои са препятствията пред нейното развитие, е, правната рамка, която определя нейното развитие, като не забравяме трансграничното измерение на участниците в социалната економика. Всичко това в рамките на е, единния цифров пазар. Искаме да видим каква може да бъде синергията между този единен цифров пазар и социалната економика. Ние проучихме 6 страни. Те са посочени на диапозитива. Е, ще се върнем на тях доста често в е, изложението си. И вие вие вече разполагате с доклад за проучването. Ще се спра обаче и на примери от други държави членки. Сега, определението на понятието социална економика. Когато правихме проучване, видяхме, че има изключително голям брой на определение на това понятието. Зависи от държавата членка, от страната, от хората, за които говорим ще бъде полезно да разработим нещо като тест за социалната економика. Кои са характеристиките, които я определят? Как можем да разграничим социалната економика от обичайната економика в контекста на единия цифров пазар и економиката онлайн? Ако се спрем на четирите ключови характеристики, Участниците в е, тази социална економика, те имат предвид е, брой спрямо населението. Търси се социален и економически баланс, когато определят някаква дейност. Когато извършват своята дейност, те се опитват да достигнат до лица в, не, в, в е, неравностойно социално положение. По този начин те е, постигат и социални цели, а не чисто економически цели. Третата характеристика – устойчивия ръст. Дейностите по силата на социалната економика не преследват само печалба. Участниците в тази економика преследват печалба, но и не винаги преследват печалба. Тяхната цел е по-широка и понятието устойчив ръст е много по-важен, отколкото печалбата сама по себе си. Економическото управление е ключово за участниците в социалната економика. Е, има лидери сред участниците в тази економика, но тези единици действат е, съобразно принципи, е, които всички членове на организацията са включени в процеса на взимане на решение. На следващия диапозитив виждате някои от начини, чрез които беше определена социалната економика в миналото. Много често обаче, както вече казах, е, понякога е, на социалната економика се гледа като на нещо сходно, е, като третичния, като, като, като, като третия сектор, услугите. Много често обаче социалната економика се определя от традиционни участници в нея, като кооперации, сдружения с идеална цел и така нататък. Е, но това изключва е, участие на нови партньори. В рамките на единния цифров пазар, ще посоча примери малко по-късно, е, виждаме, че възникват мрежи и организации, които са съсредоточени върху единния цифров пазар. На следващия диапозитив показваме е, някои е, примери за размера на социалната економика. Много трудно е, се намират данни за нейния размер и особено съпоставими данни от различните държави членки. Е, това се дължи на това, че не е прията единна дефиниция, както вече казах. Освен това, тя няма същински правен статут. Така или иначе, целта на социалната економика има е, четири основни елемента в дефиницията – т.е. съсредоточава се върху непродуктивни елементи, като например брутен вътрешен продукт, чиста економика. Традиционно те се използват за да се определи размера на този отрасъл. Но за да имаме идея за нейния размер, процента на работната сила в шесте страни, които е, изследвахме, водят до цифри, които са устарели. Нямам скорошни данни за Франция и за Италия. Това са данни от 2010 година. Е, това е последната база данна, кога, да, за данни, е, когато имаше единна методология за набиране на данни в различните страни. Така че получаваме представа за размера й. Но това е включено с основния проблем. Как да потърсим нови начини, нови показатели, за да определим размера на социалната економика. Дискусията, която започна преди известно време с публикуването на доклада на Штиглиц, е, е интересен, защото се търсят показатели, които не са свързани непременно с производството. Е, е, примерно, вече споменахме брутния вътрешен продукт. Тук виждате по-добрия начин на живот, понятие, което е развито от ОИСР, това също е резултат е, от е, доклада на е, Штиглиц. Тук виждаме показатели, които покриват е, различни области, е, примерно общо благосъстояние, работни места, доходи и така нататък, но искаме да се върнем към нещо по-типично и да се върнем към определението е, образование, умения, как да работим с околната среда и така нататък. Ние трябва да видим какво е отражението на социалната економика, какъв е размера и, а не просто е, да разглеждаме е, индикатори е, или показатели, които в момента се използват от статистически служби. Благодаря, Кантен, председателя. Е, следващото изказване. Сега, е, ние направихме проучване на правното измерение на социалната економика. Искаме да видим как може да процъфти тя. Ние измерваме националното измерение и европейското измерение и в крайна сметка нейния правен статут. На национално ниво е, виждаме три категории страни, е, които са разграничени според различното ниво на правно признание на социалната економика. Това става както на национално, така и на регионално ниво. На диапозитива виждате, че в първата категория са страни като Италия и Испания. Те е, постепенно се доближават до правна рамка на социалната економика и е, се занимават с класическото явление на атомизиране на социалната економика. Т.е. има различни участници, и различни категории участници в тази социална економика. Втора категория – Обединено кралство и Дания, където има известен статут и разпоредби, които са въведени, за да има единна типология на участниците в социалната економика, но няма системен нормативен подход към социалната економика. В третата категория са включени страни като Германия, е, е, където е, въпреки, че няма много участници в социалната економика, все пак е разработен цялостен подход към социалната економика и обикновено социалната економика е засенчена от понятие като level, третия сектор, сектора на услугите. Не, на следващия диапозитив е, е, е, се занимаваме с основите на социалната економика, разпоредбите в договорите на Европейския съюз, които пряко или непряко се занимават с нея, където има позоваване на социалната економика. Виждаме, че социалната економика допринася за постигане на определен економически модел, е, който е разписан в договорите на Европейския съюз, особено за развитието на економика основана на солидарността по член 3 от договора за функциониране на Европейския съюз. Пряко позоваване на участници в социалната економика има в член 11 на този договор. Е, Там се споменава, че чрез социална економика социалната економика допринася за по-активна демокрация на участието, на пряката демокрация. Впоследствие е, разследваме различните видове намеса от страна на Европейския съюз за признаването и подкрепата на социалната економика следващия диапозитив ние сме групирали различни форми на намеса, на интервенция. Първо, правно признаване на социалната економика. Правим анализ на статуквото в момента, правим съпоставителен анализ и е, секторния подход на социалната економика в Европейския съюз. Три основни области на политиката когато социалната економика е свързана с политическа намеса от страна на институциите, местно развитие, интеграция и създаване на работни места – е, накрая се спираме на финансовата подкрепа за социалната економика чрез директивата за селското стопанство и съображения за социална економика в европейските структурни фондове. За политическата подкрепа виждаме, че нараства инерцията, която е набрана от страна на различни институции. Те разработват доклади и препоруки в подкрепа на ролята на социалната економика в Европейския съюз. Виждаме това от страна както на Европейския парламент, така и на Европейския съвет. Е, е, е, сега различните дейности различните дейности на следващия диапозитив. Разследваме синергията между публичния сектор, публичните власти и участниците в социалната економика е, за да се развие нейния потенциал и сме определили няколко най-добри практики, с които също ще ви запознаем. Е, да, до момента сме теоретични, но все пак искаме да посочим някои примери за това как участниците в социалната економика могат действително да окажат някакво въздействие. Ние работихме по определена група в Испания, пак се връщаме към четирите ключови определения на социалната економика, демократично управление, колко полезно беше то е, е, е, говорим за един от седемте най-големи економически оператори в Испания. Техният оборот беше около 15 милиона преди да криза, но те пострадаха повече от всички останали по време на кризата, е, защото но въпреки економическите кризи, е, те не поверяват управлението само на определено лице. Чрез демократично управление те е, искат да осигурят прехода през трудните времена, предварително пенсиониране, е, по-малко работно време за тези, които работят, и преквалификация на работниците. Е, чрез демократичното управление виждаме как е, заетостта е, може да се запази дори при економически кризи. Сега развитието на единия цифров пазар наблюдаваме какво е направено в Обедненото кралство. Как единият цифров пазар дава възможност за пряк достъп, без да се минава през посредници, както е било преди. Това е, е, е потенциал за економически растеж за участниците в е, социалната економика е, примерно апликации онлайн, за да могат хората да си купуват стоки и услуги от социалната економика и от етични пазари. Още друг интересен пример е хотел в Австрия, е, който дава работа на лица в неравностойно положение. Заетост за е, бивши лица, които търсят убежище. Ние знаем, че докато се обработват молбите за убежище, понякога се чака между 5 и 10 години. Е, има срок от 5 до 10 години е, между родината и е, докато лицата действително намерят работа. В ресторант в Лондон имаме сходна практика. Обучават се лица, които може би в противен случай няма да имат достъп до пазара на труда. Виждаме как социалната економика се отразява на по-широки социални проблеми, пред които е изправен Европейски съюз в момента. И така, за да подчертая какъв е потенциал за економически растеж на социалната економика, трябва участниците в нея да могат да отговорят на социални потребности е, чрез е, е, конкуренция. Ние сме определили различни сфери на действие, където намесата може да има добавена стойност спрямо наличната регулаторна рамка и рамката на политиката първия вид дейности е, трябва е, хората да са запознати по-добре с социалната економика, нейния размер, е, роля и отражението й. Тя трябва да бъде по-видима и по този начин ще има по-ясно правно признание на различните видове социална економика в Европейския съюз европейски правен статут е, за е, доброволни сдружения, доброволно е, взаимно осигуряване, фундации и така нататък. Те трябва да бъдат включени в европейските закони. Могат да се използват и нови показатели, за да се посочи размера на социалната економика, както вече казах. Така социалната економика ще стане по-видима, е, има обаче и известна непоследователност, неефективност в определени области на политическо действие и ние определихме необходимостта от по-добра координация между различните области на политиката. Това може да се подобри, например, чрез по-голям портфейл на социалната економика, например, чрез заместник-председател на комисията или генерална дирекция економически растеж да работи по-активно върху социалната економика. По-добра координация също така е, за да се развие потенциала на социалната економика, е, как да се интегрира тя по-добре е, в стратегията за единия цифров пазар. Например, упростени правила за трансгранична електронна търговия, платформа за социалната економика и е, това е важна намеса, която ще даде възможност на участниците в социалната економика да използват нова технология, за да се включат в единия цифров пазар и да бъдат в съревнование с други участници в економическия процес. Благодаря ви. Тези. Е, това са. Е, Маркус. Е, е, спомена различни препоръки. Искам да подчертая нещо, което казахме последния път. Стратегията е, за единния е, цифров пазар не се отнася за социалната економика. За това посочихме три основни групи препоръки, за да се види как да се развие потенциала на социалната економика в рамките на единния цифров пазар. Това често може да се забрави, е, е, особено в областите, където социалната економика има най-голям потенциал и най-чувствително може да се отрази на ниво Европейски съюз. Благодаря. If there is any question for men... Ако има някакви въпроси, сме готови да отговорим. Sorry, it's impossible for me to see it on... Беше невъзможно да гледам от там, където седа и за това ще помоля следващия път техниците следващия път а, да разполагаме с малки екрани или а, да се загасят лампите, за да може да се вижда по-добре. Господин Нилсън, Рошфор и Мария Грапини ще получат думата, но имаме и още едно представяне след това. И след това комисията ще дойде в и половина, ако обичате да сте по-кратки. Благодаря. Ние от социалистическата партия бяхме за провеждането на такова проучване и се радваме, че то вече е факт. Когато говорим за вътрешния пазар, говорим и за единния цифров пазар, обаче нещо се пропуска. А то е обхванато точно от това проучване. И нека това представене да послужи като храна за размисъл. Трябва да мислим и за социалната економика, която обхваща една много голяма област и съдържа сериозен потенциал за развитие в Европа. Припомнихте нещо, а именно, че аз и други, които сме в тази междуведомствена група, Анализирахме различни проучвания, работихме съвместно с съвета и с Люксембургското председателство. Имаше и среща на 20 декември по този повод и документът е много важен а, за всички нас. Съветът направи своите заключения, които са отправени към всички. Социалната економика се определя като понятие и цитирам сега заключенията на съвета от декември. За създаването на организация, за която хората са по-важни, отколкото капитала и ам, а, формата на организиране е ам, под формата на фундация, неправителствена организация и така нататък. 28 държави членки са постигнали съгласие по темата за социалната економика и трябва да видим още веднъж кои препоръки са отправени към съвета и кои към комисията. Може да се използва тази възможност, свързана с това проучване и а, свързана с а, заключенията на съвета, за да подемем нови инициативи. Комисията по заедостта в миналото се занима с тази тема за социалната економика. Става въпроса за една перспектива в на вътрешния пазар. Сега обаче се подема ролята на социалната економика в рамките на общия пазар. Благодаря ви, Робърт. Мерси, Вики. Е, благодаря, Вики. Е, благодаря ви за това проучване, което е много интересно. Мисля, че повечето от нас тук смятат, че социалната економика е полезно и необходимо допълнение към традиционната економика е, с оглед на динамиката на дейностите ни, на економическия ни растеж. Е, е, вие не сте пропуснали и подробно говорихте за това. Вие се намирате пред Европейската комисия за вътрешен пазар, така че вие говорихте за връзката между е, социалната економика и единния цифров пазар. Единият цифров пазар може би е възможност за предприятия от социалната економика да се възползват от единния пазар. Въпросът ми обаче когато говорим с участници в социалната економика, те се страхуват повече от е, единния пазар, отколкото да го приемат като е, възможност за тях. Е, аз, наблюдавайки това, оставям с усещането, че те се страхуват, че няма да могат да продължат да съществуват в родината си, а не си казват, единия пазар е възможност да разширим дейностите си в страни членки на Европейския съюз, различни от страната, където сме учредени. Тоест, е, цифровата економика има качества, е, социалната економика има качества, които понякога са най недостатък. Тя е местна, тя не е национална, не е ориентирана към единния пазар за доброто на Европейския съюз, на единния пазар и на социалната економика, трябва да работим с тези участници, за да възприемат единния пазар като възможност за развитие. С други думи, вие сте прави, когато казвате, че бързо забравяме социалната економика, когато комисията в своята работа говори за единен пазар, но все пак трябва да работим двустранно. Участниците в социалната економика трябва да приемат единния пазар като възможност за развитие за тях. Е, Дита Шансова. You, благодаря, господин, госпожо председател. Аз също искам да благодаря за представянето и за проучването. Не знам дали мога да се съглася с всичките ви заключения, включително и препоръките за ам, включване на социална клауза в ам, разпоредбите за обществените поръчки. Имам три коментара и три въпроса. От една страна, нещо, което вие посочихте във вашето изследване, няма определение за социалната економика. Освен това споменахте и ам, нещо друго във вашето проучване. Съгласни сме, че социално-економическия бизнес модел, свързан с приятелски асоциации и фундации и така нататък, трудно е да се е, каже, че днес е, социалният тип бизнес е само такъв, който е с нестопанска цел, така както се е, посочва в определението. Освен това има взаимоспомагателни организации, е, които части са включени в страхователни компании в Европейския съюз. Понякога социалните партньори са изключени и не могат да играят своята роля. На следващо място обществената поръчка и определението за, за тях в директивата за обществените поръчки може да се счита като определение, включващо и социалния аспект. Въпросът ми е каква, е каква е разликата между това да се предоставят обществени услуги или услуги от обществен интерес и услуги свързани с социално економическата стопанска дейност. От проучването става ясно, че Държавите членки имат различни законодателства и определения, но въпреки всичко те са част всички са част от тази социална економика. В проучването се посочват действия, които трябва да бъдат извършени на европейско ниво, свързани с държавната помощ и обществените поръчки ако, както казвате, няма проблем, защо трябва въобще да се предприемат някакви действия в сектора? Госпожа Грапини, благодаря, госпожо председател. Искам да ви благодаря за това проучване, което високо ценя. Трябва да кажа, че наистина е, беше важно да се обсъди притежанието на оръжия, но както се вижда, социалната економика не е толкова интересна за повечето колеги. Не говорим тук за леви или десни убеждения, говорим за неща, които са за благото на всички граждани. Имам някои предложения от своя страна. Имам и предложение за Вики, която председателства нашия, нашата комисия. Беше казано, че ще много добре в ГД Растеж да има отдел, който да отговаря за социалната економика. Изцяло съм съгласна с това. Нашата парламентарна комисия може да поиска създаването на такъв отдел или дирекция. Ако в ГД Растеж говорим само за, за чиста економика, тогава понякога се изпускат някои важни аспекти, като, социал, е, като е, социалния. Може би ще е добре за нас да чуем и повече по другите аспекти. Може би депутатите да се е, обърнат към бизнес средите в своите страни. Дитър е прав аз съм била предприемач и аз а, съм ам, се занимавала с социална економика и с ам, темата за корпоративната социална отговорност. Има хора, които се изправят пред пречки в опитите си да повишат жизнения си стандарт. Има страни, които са по-напред от нас в тази ам, сфера но трябва да се предприема действия, ако искаме да се заобучи единия пазар. Той съществува и се опитваме да направим всичко каквото можем, но не трябва да изпускаме от поглед социалната економика. Ако Вики е съгласна и колегите от Имко са съгласни, в ГД Растеж трябва да се създаде отдел, който да отговаря за социалната економика. Ако, има такъв, ако имате такива примери за добри практики в тази област, моля да ги споделите споделите с нас съвсем набързо и от мен. Комисията се върти в кръг от 5 години, като се опитва да даде някакъв статут на, на взаимоспомагателните дружества и всички организации, свързани с социалната економика. Много е важно да се вземат преди всички правни аргументи и това да не отнема още 5 години. Има някои проблеми, с които се ам, занимаваме. Има различни модели в различните държави и членки. Това трябва да се а, зачита. А, и модела за социалната економика може е такъв, че в едни държави да отбелязва печалба, в други не. Имаме и модела за споделената економика, имаме и цифрови единен пазар и различните платформи за споделяне. В някои държави членки ам, има организации и предприятия, които се занимават с, с споделената економика и в същото време използват и а, модели от социалната економика. В Испания, да речем, има организации, които са успели да пробият, защото а, прилагат а, гъвкав подход. В моята държава членка някои организации са опитали да пробият, но те са били търговски организа... организации. А, не става въпрос за или-или има, да речем, други държави членки, които имат друг вид организации, които са приели този същия гъвкав подход при отношенията между работник-работодател. Така или иначе, когато говорим за тези модели от социалната економика, трябва да сме сигурни, че те са сравними помежду си. Следващ Тата дискусия трябва да започне след малко. А, няма да можем да отговорим на всички въпроси, но всички въпроси, които бяха зададени, си приличат и те са свързани с опасенията, че някои от участниците в социалната економика са обвързани с вътрешния пазар. Съществува и въпроса за това дали социалните оператори могат да оперират и в други държави членка, когато имат правен статут в една държава членка. Има обща а, дефиниция и е ам, трудно обаче тя да се формира по, да се формира по такъв начин, че един социален оператор да може да оперира в други държави членки. От тук идват и опасенията. А, Социалната економика трябва да бъде ясно определена. Економиката на споделянето може да има въздействие върху социалната економика и ем, може да се окаже, че много компании са е, свързани в различните държави е, членки. Може да се стигне и до неравномерно разпределяне на печалбите и е, смятаме, че Социалната економика може да бъде подобрена, но има различни участници, които са част от социалната економика, такива, които не са. Ще се върнем към някои от по-подробните въпроси. Ще ги дадем отговорите в писмена форма. Някои от понятията имат нужда от ясна дефиниция като а, тези за социалните партньори, има някои пречки пред а, социалните партньори, които а, действат под формата на фундации или взимат спомагателни дружества. М липсва европейския статут за тези социални оператори обаче а, трябва да има европейско законодателство, което а, това, което ще в момента допълва националното, и не го, а не го измества. В държавите членки има различни традиции, култура в тази област. Трябва да се види точно какво е социалната економика и какво могат отделните а, участници да а, направят а, в рамките на единия вътрешен пазар. И така ще продължим да следим това, което се случва. Ще вземем предвид и предложението на госпожа Грапини, което ще бъде обсъдено по време на заседанието на координаторите. Следващата точка от дневния ред е свързана с представянето на първоначален анализ на въздействието на промените в граничния контрол в рамките на Шенген върху единия пазар на стоки и услуги. Координаторите се срещаха 22 януари на 2 февруари и поискаха първоначален анализ, който да бъде извършен. Това е първоначална оценка. Моля ви всички данни, които ще бъдат представени, да ги не ги приемате за чиста монета. По-късно ще бъде изготвен доклад, който ще провери всички данни в подробности. На този етап данните са взети от различни източници, които не са проверени от Европейския парламент. Говорим за размяна на мнения по тази тема. Не говорим по-скоро тук за обсъждане на конкретни въпроси и данни ползвахме различни източници, като помолихме отдела за проучванията на Европейския парламент да почерпи информация от тях, за да може да се изготви един първоначален анализ на въздействието на промените в граничния контрол в рамките на Шенген – до средата на април се очаква вече да бъде представен окончателния анализ, който ще бъде представен на 20 на 21 април в ИМКО. Комисията ЛИБЕ също а, провежда проучване свързано с анализа на въздействието върху а, Шенген, а, от гледна точка, разбира се, на техните компетентности. Интересът на тези две комисии е свързан с следното. Как тези въпроси, свързани с Шенген и с граничния контрол, оказват въздействие върху вътрешния пазар и върху движението на стоки и услуги и какво е въздействието върху економиката, търговията и услугите. И сега давам думи, думата на тези, които са изготвили този анализ, първоначален анализ, за да ни го представят. Patricia Silvia Dacuna. Okay, thank you. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател отдел А за на политика на Европейския парламент, занимаващ се с европейската добавена стойност, изготви първоначален анализ на настоящото положение с шенгенското пространство. На първо място изучаваме економическите въздействия от временното въвеждане на граничен контрол. И тъй като изводите ни наистина са предварителни, Даните, които ви поставяме днес, действително са само първоначални и трябва да бъдат третирани с съответната предпазливост. Действително, анализът ни показва колко трудно е да се направи да се правят дългосрочни задълбочени прогнози. Имаме нужда от по-нататъч по-задълбочени анализи на отделните отрасли, които са от значение за функционирането на единният пазар и те ще бъдат допълнително обсъдени в, на специфичен семинар. Ще ви моля да преминем към втория диапозитив. It's an illustration of... То е иллюстрация на структурата на нашата презентация. Мисля, че успяхме да минем през всички диапозитиви наведнъж. Първо ще започнем с а, шенгенското пространство поставено в перспектива, след което ще обсъдим облагите на единия единият пазар и ще завършим с някои от ключовите предизвикателства. Свободното движение на стоки, капитали и граждани в европейския, в рамките на европейското пространство, е един от съществените достижение на Европейския съюз и трябва да го почертаем. Шенгенското споразумение допълва единния пазар и дава обозримо измерение на четирите свободи, заложени в договора. Свободата на движението е най-ясният резултат от европейската интеграция, съгласно проучването на Европарометър. И на картата пред себе си виждате кои са държавите членки, които са члена Шенгенско пространство, тези, които са извън него. На, този, на екрана пред вас виждате някои от основните маршрути, които се използват а, в контекста на миграционната криза и значителното засилване на потокът на мигранти, пристигащи в Европейския съюз и по-нататъчното движение в рамките на Европейския съюз. Следствие на тази на това явление някои държави членки въведоха отново граничен контрол, състочавайки се върху определени части на границите си. Има такива разпоредби в кодекса на детските граници, членове 23 до 26. Говорим, в тях става дума основно за временни мерки. Не са предвидени други мерки за спиране действието на шенгенското пространство и всички мерки, които излизат извън шенгенският кодекс са незаконосъобразни, които значи, че трябва или да, да има изменение на кодекса с въвеждането на нови механизми за спиране на действието на шенгенското споразумение или ще трябва да се пристъпи към промени на договора. Мерките, които бяха въведени съгласно членове 23 и 25, имат ограничено въздействие. Не казвам с други думи, те дават възможност за повторно въвеждане на гранични проверки, но това не значи, че тези гранични проверки се е, извършват е, повсеместно на всички граници. Става въпрос за конкретни проверки на определени гранични контролно-пропускателни пунктове и за, време, и за определен период от време. Виждате в момента географската зона, която е обхваната от такива мерки. Така, например, ако някой пристиг, лице пристига от Белгия във Франция, това не значи, че ще има, това лице ще бъде проверено, независимо, че Франция официално е въвела отново граничен контрол. Същото въжи и на границата между Германия и Австрия, докато между Германия и Белгия проверките са възможни, но не са рутинна практика. Сега давам думата на колегата за ползите на единния пазар. Здравейте, аз ще се занимая с ползите на единия пазар, как те ще бъдат засегнати от повторно въвеждане на граничен в шенгенското пространство. Какво ще бъде въздействието на ограничаването на свободното движение в шенгенското пространство? Добра отправна точка за такъв анализ ще бъде добавената стоеност на единия пазар за економиката на Европейския съюз. Наскоро публикувано проучване на Генерална дирекция проучвания на Европейския парламент се съотношава върху 7 отрасли. Свободното движение на работещи, в частност, очевидно има положително въздействие върху економиката и пазара на труда. Но днес тези ползи са поставени под въпрос с, с наскоро въведените гранични проверки по някои граници. Казано с две думи, възстановяването на личните контроли в шенгенското пространство ще има три основни последици. На първо място, контролът е свързан с преки разходи за предприятията. На второ място те подронват облагите на един пазар по оценки през последните 20 до 30 години. И на трето място те поставят под риск бъдещите ползи на единия пазар, а както знаете се очакват те да бъдат значителни. Ще се спра на седемте отрасла един след друг и ще обърна внимание на последиците за отрасла и съответно макроекономическите негативните последици. Мобилността, разбира се, е особено силно засегната от въвеждането на критичните проверки. Тя е свързана с транспорта на хора и стоки и, трансп... и туризма. На първо място транспортът на е, стоки. 50% от стоките в шкръсто пространство се превиждат по сухопътен път, което значи, че повече на контрола вече значително осложнява и забавя този процес. И операторите вече са свидетели на увеличаване на разходите им с размер около 50 до 60 евро на час на превозно средство. И а, председателят на комисията Юнкер а, изчислява допълнителните разходи за сектора на транспорт на 3 милиарда евро годишно. А ако погледнете по-макроекономически става въпрос, се става ясно, че най-силно засегнати са економики, които имат силен отрасъл на износът, като Германия и Франция, например. А на следващия диспозитив, Виждате, че ако погледнете си данни по отношение на БВП, става ясно, че въздействие ще бъде най-силно за малките и средно големи страни от, Централна Европа, като например Словакия, Чешката република и Унгария. Те ще бъдат особено силно засегнати. Но разбира се, конкретната цена на тези мерки ще зависи от самия характер на проверките. Дали те ще бъдат целенасочени и ограничени или ще бъдат повсеместни. И не бива да трябва да бъдем предпазливи, защото в момента стеснените участници и забавенията не са масово срещани. В Европа 1,7 милиона граждани в шенгарското пространство работят трансгранично, като особено високо равнището в Словакия с 6% и в други страни. И въздействието върху живота на тези хора ще бъде значително. Скорошно проучване от Куртан Волф показва, че е, цената за тези трансгранични работи ще бъде между 3 до 4 милиарда евро годишно. На трето място, провеждането е, на отново наречен контрол ще има значително въздействие върху туризма. Ежедневните е, трансгранични пътувания с цел пазаруване или туризъм ще бъдат значително засегнати. Европейската комисия в скоро, наскоро публикувано съобщение изчислява, че въздействието за сектор на туризма може да бъде между 10 и 20 милиарда евро годишно. Отражението върху туристическите потоци ще бъде особено силно, ако повторното въвеждане на граничния контрол засегане и визите Шенгенско пространство. Той сложи край на тези визи, които са много важни, разбира се, за граждани трети страни, които пътуват цел туризма в Европа. Това беше след на транспорта. Какво се случва с малките средни предприятия? Тяхната конкурентоспособност също ще бъде засегната, тъй като до голяма степен секторът на превоза на стоки се управлява и оперира от МСП. Много често има производство, производството на дадени предприятия се намира в повечето на държава членка и забавянето на трансграничните потоци може да доведе до сериозни забавяния за производството на МСП. Какви ще бъдат последиците за потребителите? В средносрочен план посредниците вероятно ще плащат по-високи цени за стоки и услуги. Ако се увеличи цената на производството за производителя, това неизбежно ще, бъде, отразено върху потребителите под формата на по-високи цени на пазара. По този начин потребителите ще трябва да платят, което ще доведе до намаляване на тяхната покупателна способност. Как ще бъде засегнат пазара на труда? Намаляването на мобилността ще възпрепятства оптималното разпределение на уменията, което ще е в ущърп както на възложителите, така и на работодателите. Редица държави и членки се сблъсква с устаряване на работната си сила. Ето защо мобил... намаляване на вътрешна европейската мобилност може да усложни преодоляването на тези трудности. Какви ще бъдат макроекономическите въздействия от въвеждането на граничния контрол? Ако погледнете ако погледнем защото от търговска гледна точка, въздействието върху търговията може да бъде съществено, защото економиката на Европейския съюз зависи до голяма степен от вътрешноевропейският търговия. Между 10 до 15% се е увеличила се увеличил търговският поток между държавите членки на шенгенското пространство с период 1994-2009 година. Проучванията единодушно показват, че отрицателното въздействие върху търговията на вътрешно шенгенско пространство ще бъде значително между 10 и 20% в зависимост от различните изчисления. Френският институт за международна търговия СЕПИ е стигнал до изчисленията, че двустранните търговия ще спадне с 11,2% средна стоеност от 2025 година. Ако това се случи, това на практика би било еквивалентно на въвеждането на данък от 3% върху стоките и услугите, което е съществен размер. Намаляването на свободата на движението неизбежно ще засегне и преките чужестранни инвестиции и перспективите за инвестиции, защото очевидно инвестициите стават по-малко интересни за трети страни, ако го няма шенгенското пространство. Така че тези мерки ще имат въздействие върху економически растеж. Така че ако искаме да се направи изчисление на бетонната цена на, на въвеждането на постоянен граничен контрол, това трябва да се случи в дългосрочен план след първият етап на въвеждане на контрол, след като започнат да дават отражение всички възможни последици. СЕПИ е направила изчисление на въздействието върху БВП за след период след 10 години. Според тях БВП ще спадне, за еврозоната ще спадне с близо 0,9% от 2025 година. А с друго ми е изказано, загуби в над 100 е, милиарда евро за същия този период. Подобно проучване беше публикувано и от Betterman Foundation наскоро и там се изчисляват а, разходите за едните 10 години и според тях те ще бъдат в размер на 470 милиарда. Това е оптимистичният им сценарий, а песимистичният сценарий е 1,4 трилиона евро за период от 10 години. Разбира се, пак аз трябва много пазливо да се отнасяме към тези суми, защото трудно се правят прогнози на този етап, но със сигурност може да кажем, че временното въвеждане на граничен контрол вероятно може да бъде преодоляно, но по-постоянно въвеждане на граничен контрол може да има съществено въздействие върху економиката в дългосрочен план. план. Тук разглеждам само вътрешно европейската економика, но ако въведем и външни фактори, т.е. ако към въвеждането на граничен контрол се добави и външен шок, като например забавяне на економическото развитие на Китай, тези отрицателни въздействия със сигурност ще бъдат засилени. Там отново думата на колегата. И така, по време на анализи започнахме с много прост въпрос. Какви ще бъдат последиците и разходите за въвеждането на целенасочени проверки по границите в шенгенското пространство? И въз основа на нашите проучване имаме до изводите, че Въвеждането граничен контрол за стоки и лица отрицателно ще се отрази върху економиката. Това е първи опит да се направи изчисление на, въз... въздействие върху економиката, но ще се заточим и върху други аспекти, като цифровата економика, туризма в следващият етап. На този етап не искаме да правим смели заключения от тези наши първоначални изводи. Нашите констати показват, че намаляването на трансграничната мобилност ще се отрази върху търговията и економическото растеж. Може би трябва да се направи по-задълбочен анализ на спирането на функционалното шенгенското пространство върху отделни сектори. Само по този начин ще имаме по-ясна виждане за това как подобни мерки ще се отразят на шенгенското пространство в средносрочен и дългосрочен план. Благодаря ви. Thank you very much for pulling together so председателката. Благодаря ви, че толкова бързо направихте своето представене това първоначално изложение е, ще бъде на нашия вебсайт. Ще бъде много полезно едва ли трябва да навлизаме в подробности по цифрите, но просто е, да посочите източника на цифрите, източника на данните. По този начин хората могат да разберат по-добре дали просто източника е Европейската комисия или има трети страни, които предоставят доказателства. Ана Мария Карац е, би искала да започне. Благодаря ви, много съм впечатлена и ви благодаря, че толкова бързо можахте да ни предоставите такава база от доказателства е, Коя е причината, поради която аз и Народната партия станахме инициатори на това поручване? Вики като председател и координаторите подеха тази инициатива и се отнесоха към нея много сериозно. Ние не можем да говорим за Шенген само от гледна точка на миграция, бежанци и тероризъм това е много важно, но все пак трябва да се види и какво е економическото въздействие на възстановяването на граничния контрол. Е, именно това трябва да се разглежда като нашата основна отговорност. Искам да ви кажа, че до пролета това ще бъде наша основна отговорност, защото по е, кодекса на Шенген е, се предвижда временно възстановяване на границите като последно средство и има три критерия, които ще бъдат е, поставени под изпитание. И държавите членки ще бъдат изправени пред избора дали да нарушат е, кодекса на Шенген или не. Тоест цената на отсъствието на Шенген е за цената на свободното движение на хора и на услуги, но това се отнася за свободното движение на хора, защото ако шофьора не може да се движи свободно и стоките, които прекарва, няма да може също да се движат свободно. Е, това ще ще се отрази, е, ако примерно прекарва пресни зеленчуци. Освен това, е, държавите членки поемат отговорности за превозвача. Е, примерно, дали няма мигранти, които влизат в Европейския съюз или се придвижват в шенгенското пространство в техните камиони. Тоест има допълнителни проверки, допълнителна отговорност. Глобите, които са свързани с това, също предпоставят допълнителни разходи. Е, така че, е, примерно, ако има някакъв график и доставите стоката е, с закъснение в определена държава членка, трябва да плащате ден губи, трябва да плащате глоби. Така че, много е хубаво, че сте направили съчетание на данните с предходни проучвания. Има много авторитетни организации, които са се обединили. Ние трябва трябва да имаме авторитетни източници на цифрите, но цифрите, които вие посочихте, са вече ужасни, поне според мен, защото трябва да бием тревога. Аз се радвам, че вие включихте и трансграничната търговия, и трансграничното движение на трудещи се, на хора, които имат дружество от другата страна на границата или живеят от другата страна на шенгенска граница, разбира се, за това говорим. Освен това, е, туризма, е, разнообразието, изобщо всички дейности, които са свързани с економиката економическа дейност и работни места в Европейския съюз. Аз предлагам нашата комисия да стане инициатор на резолюция по тази тема. Мисля, че е много важно е, като се позовем на резултатите от вашето чудесно проучване, вие в момента правите само едно първо представене, но ние трябва да направим политическите заключения. Като комисия по вътрешен пазар, като Европейски парламент, какво да правим? Държавите членки ще бъдат поставени под изпитание още тази пролет. Ще бъде поставено под изпитание свободното движение, което е стълб на единия пазар. Господин Карлос Кая, благодаря, госпожо председател. На свой ред искам да ви благодаря за това проучване, за този проект доклад. В Комисията по граждански свободи аз направих предложение да пожелаем разширение на проучването, защото когато Европейския парламент гледа на Шенген и на цената на отсъствието на Шенген, въпросът за вътрешния пазар е много важен. Ние веднага го заявяваме. Има обаче и други измерения на проблема, на които ние трябва да се спрем. И затова смятам, че Европейския парламент е, трябва да е, се опита да отговори на въпроса каква е цената от това, че Европейския съюз е забравил Шенген. Това отива отвъд правомощите на нашата парламентарна комисия за вътрешен пазар. Аз е, съм съгласен с казаното от нашите гости. Ние не можем да предвидим разликата между затваряне на границите или затварянето само на част от границите. Ако граничният контрол е временен и се осъществява само на определени места, е много трудно да се оцени колко струва това. И за това е, смятам, че е, проучването е, трябва да се съсредоточи върху по-широк сценарий. Какво ще стане с Европейския съюз, ако загубим Шенген като цяло? Страхувам се, че ако някои страни често възстановяват граничния контрол, ще се получи ефект на доминото. Тоест, държавите членки, които не го правят, реално също го правят краткосрочно. Така че е, до момента Европейския, е, е, за момента съвет работи върху сценарии по прилагането на член 26 е, което предполага да се даде правно основание. Аз имам сериозни съмнения по е, правната изправност на такова основание, но се дава възможност на държавите членки да възстановят граничния контрол за период до две години. Не говорим за два, три или четири месеца. Говорим евентуално за граничен контрол в продължение на две години. На второ място искам да е, говоря за преките разходи. Преките разходи, за които говориха и гостите. Туризма, търговията в Европейския съюз, свободното движение на трудещите се и забавяне на придвижването на стоките. Имам предвид особено стоките, които подлежат на разваляне. Спомните си какво стана, когато при няколко години избухна вулкан в Исландия. Знаете как е, стоки, които подлежат на разваляне, бяха блокирани в камионите и не можаха да бъдат придвижени. Така че трябва да видим каква е цената в тези области, но трябва да преценим и какви са непреките разходи, дори да няма пряко въздействие върху вътрешния пазар. Нека да посоча един пример – ако четири държави членки възстановят граничния контрол и ако се наложи да плащат допълнително за новия граничен контрол, извинете, е, Калас, е, комисария ни, виж... ни чака отвън. Е, много ви моля, е, още двама-трима души чакат отговор, е, чакат да взема думата. И така, допълнителните разходи. Ако държавите членки не разполагат със средства или ако трябва да разходват средства за граничен контрол, те разполагат с по-малко средства, които да инвестират в националното си стопанство. И накрая, за да удовлетворя госпожа председателя, ще се спра на цифрите. Говорим е, за провизии за годишни разходи е, или е, сбор за 2000, до 2025 година. Сега да направим разграничение между годишни разходи и негодишни разходи. И за да може да се вярва на нашите проучвания, бих искал да приканя тези, които ги правят, да внимават за цифрите защото е, когато кажем, е, че цената на отсъствието на Шенген е 1 е, милиард, докато е, фундацията казва, че това е 5 милиарда, т.е. разликата от 1 до 5. Трябва да внимаваме с цифрите е, и е, нека да не се губи доверието в нашите поручвания. Председателката, благодаря ви. Следващи изказващ се. Благодаря, госпожо председател. Аз също оценявам яснотата и обхвата на проучванията. Искам да попитам, може ли да изчислим колко работни места ще пострадат пряко или непряко в най-лошия случай? Е, тоест, колко работни места ще загубим? Аз е, на свой ред е, ви благодаря за направеното проучване, благодаря ви за данните. Виждаме, че кризата на Шенген се дължи на два явления. Кризата с мигрантите и тероризма. Проучването, което току-що ни беше предадено, ни дава представа е, за натрупаните допълнителни разходи, ако отпадне Шенген. Това са разходи, които в момента се поемат или ще бъдат поети от държавите членки неминуемо се връщам на това, което вече казахме за стратегията ни за единия пазар. Вече казахме, е, че е, сроковете за доставки в Европейския съюз трябва да бъдат съкратени, но заключението, което аз правя от чутото до сега е, е че когато говорим за миграция и за тероризъм, прекалено често поставяме на масата цифри, без да си даваме сметка е, за реалното отражение на отмяната на Шенген. Тоест, трябва да разполагаме с, с сериозни цифри. Ако изоставим Шенген частично или напълно, ще трябва ясно да осъзнаем, че е било по-добре ефективно да се борим с проблемите на миграцията и с тероризма, отколкото да възстановим граници, които няма да ни помогнат за борбата срещу тероризма, но е, ще бъдат катастрофални за економиката на Европейския съюз. Евелин Гепхарт, благодаря ви. Благодарим извършеното проучване. Интересуваме, ако може в по-нататъчните си действия да изясните как са придобити тези статистически данни. В момента ситуацията, свързана с контрола, е една ам, ситуацията би изглеждала по друг начин, ако говорим за премахване на това шенгенско пространство, но а, се запази все пак до някаква а, степен съществуващата система. Благодаря ви. Thank you, Chair. I think we can discuss hours and hours uh, the, the, this topic. Uh, и така, uh, ще бъда съвсем кратка. Uh, е, първо искам да ви благодаря за това, че много бързо изготвихте този доклад. На второ място напълно съм съгласна с Анна Мария за значението на доклада. На трето място смятам, че е, е, трябва да набираме информация, колкото е, може по-обилна информация от най-разнообразни източници. Е, така че много ви моля, посочете източниците си в доклада и накрая, може ли да бъдете малко по-точни, когато говорим за отделните страни? Вие се спирате на общото положение в Европейския съюз, но аз мятам, че ще бъде много интересно за нас в националната ни дискусия дискусия да можем да посочим как се отразява това на отдалните държави членки. Благодаря ви. Господин Шивансов, съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изключително ясното изложение. Е, виждаме какъв ще бъде економическия ефект и значението на Шенген за развитието на европейския дух по цифрите. Както каза госпожа Кепхарт, много е важно е, и ясно да се посочи кой е източника на цифрите. Цифрите трябва да бъдат напълно обосновани, ако искаме нашите съграждани да вярват на тези цифри. На второ място, е, в политиката не винаги разума е, повелява решенията, но и чувствата. В Шенген виждаме, в Обединеното кралство виждаме, че се обсъжда обсъжда излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, но влизането му в Шенген. Да, така че говорим за значението на Шенген, економическата му цена. Това е много важно. Това обаче трябва да бъде включено в един по-обстоен анализ, а именно е, каква да бъде политиката срещу нелегалната иммиграция и в частност срещу тероризма. Председателката, благодаря. Така че това става ясно до къде сме стигнали. Няма да ви е, моля сега да правите коментари по казаното от депутатите. Аз посочвам, че Обеденто кралство не е в Шенген, няма намерение да влиза в Шенген, господин Жунвен, само за да се изяснят нещата. Сега, е, как ще работим по този въпрос? За мен е ясно, че е, контрола върху вътрешните граници също трябва да бъде оценен. Когато искаме да преценим какво да се направи, за да се засили контрола по външните граници. Не може едното без другото. Е, трябва да сме сигурни, че всички цифри и всички изчисления се правят по ясен и прозрачен начин, защото, защото ако излезете с големи free е, и изчисления, вие създавате мит, който се самовъзпроизвежда и това води до несигурност, което може да доведе до намаление на инвестициите и липса на економически растеж. Така че бийте, трябва да сте много внимателни, когато а, завишавате проблема във вашите преценки. Това може да доведе до несигурност и също да намали инвестициите. Сега ще обсъдим с координаторите дали ще искаме резолюция сега или резолюция, когато приключи работата ви през април, или трябва да работим и с Комисията по гражданските свободи, защото и тази комисия е работила много по въпроса въпроса. Искаме да сме сигурни, че е, те се съобразяват с нашето мнение и ние с тяхното. Е, има и членове в нашата комисия, които са членове на Комисията по гражданска свобода. Сега е, не искам комисар Пьер Московиси да продължава да чака. Благодаря ви. Um, excuse me, please. Извинете, извинете. Е, е, може ли тези, които се сменят местата, да го правят тихо? Е, бих искала да дам думата на господин комисаря. Okay. This... И така, това е последната точка от дневния ред за тази сутрин. Размяна на мнения с господин Пьер Московиси. Благодаря ви, господин комисар, за това, че дойдохте на заседанието на нашата комисия. Вие отговаряте за економическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митнически съюз. Миналата година, за съжаление, не можахме да извършим момент на мнения. През септември не можахме да разработим и позиция, защото изготвихме делегиран акт по митническия съюз. Нашата комисия разполага с много малко време, за да работим по този въпрос. Е, е, бихме искали да разберем дали Европейската комисия може да вземе по внимание е, измененията. Благодаря на вашите сътрудници, които успяха да вземат по внимание някои от предложените изменения. Бих искала да знам членове на комисията, госпожа Герб Харт Диала и лично аз посетихме най-голямото европейско пристанище в Европейския съюз в Роттердам. Посетихме го като делегация. Безпокоим се, че едно от нашите пристанища е, каза, че ако има промени в митническия кодекс, търговията в Европейски съюз ще бъде затруднена. Ние искаме да бъдем уверени, че митническия кодекс работи ефективно и допринася за увеличение на нашия економически растеж. Сега очакваме предложенията е, за митническите нарушения и санкции. Доклад на госпожа Калакс, обсъдихме го вчера. Говорим за електронни митни митници, е, за работната програма за митниците и по-добра координация между митниците и е, органите, които съществяват наблюдение на пазара. В тази комисия ни очаква много работа. Искам да благодаря на депутатите за работата. Сега ще дам думата на господин комисаря. Предполагам, че членовете на комисията ще искат да обсъждат и въпроси, свързани е, с данъчното облагане, когато е, това се отнася за единния цифров пазар. Е, госпожа Кеп, Харт и други колеги е, работят по доклади, които са свързани с вашите компетенции по данъчното облагане. И после ще има и списък на желаящи да ви зададат въпроси, ако вие сте съгласни да им отговорите. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие да съм днес сред вас. Благодаря ви за поканата. За четвърти път а, съм в Европейския парламент за, за тази седмица. Надявам се да не, сте се, да не съм ви умръзнал, ако сте присъствали на предишните ни срещи, но ми се струва, че тези чертата на нашите срещи показва колко важен за Европейската комисия постоянният диалог с Европейския парламент. Днес съм тук, за да обсъждаме с вас темата за митниците, която може би не привлича толкова вниманието на медиите, колкото други теми, но не можем да починим значението на митниците за Европейския съюз, особено в настоящият контекст, в контекста на бежанската криза и борбата с тероризма. Много се говори в момента за различните кризи в Европейския съюз, но има и още една Европа, за която не чуваме толкова често. Тя е толкова ефикасна, че нашите граждани почти са забравили изобщо, че тя съществува. И ми се струва, че Митническия съюз е част от е, тези дадености на Европейския съюз, които толкова сме свикнали, защото те са изконна част от европейската интеграция. Без митници няма как да има обща търговска политика или вътрешен пазар в е, Европейския съюз. Както знаете, митниците са една от най-редките случаи на изключителна компетентност на Европейския съюз, както и една от най-старите, защото съществува от 1968 година насам. Тя представлява 12 20% от БВП на Европейския съюз и също така 123 000 служители, които ежедневно работят с много съвременни технологии и се борят срещу съвременните бичове, а именно фалшификацията на стоки и различните видове трафик на незаконни стоки. Както знаете, в един предишен живот бях министър на економиката и финансите и мога да ви кажа, че високо ценя е, имам огромно уважение към служителите на медицинските служби. И казвам с други думи, Етническия съюз е е част от Европа, която ни защитава. И на него искам да се спра днес, преди да навляза в подробности за това как ще бъде задълбочен Митническия съюз. Една от ключовите задачи на митниците днес, разбира се, е да гарантира безопасността на нашите граждани, тъй като тероризма заема първо място в дневния ред на политиката ни. И ще дам един пример. Близо 4 милиарда боеприпаси са били иззети от етническите служби през 2014 година. Мога да спомена и много други примери, свързани с хранителната сигурност. Става въпрос за иззети опасни за здравето хранителни вещества, например. По отношение на дейността за защита на околната среда, Митниците играят много важна роля, например, за защитените видове, видовете заплашени от изчезване или борбата срещу изсичането на горите. И не на последно място Митническият съюз допринася принася за економическият ни модел и а, политиката на развитие, тъй като се насърчава законният търговски обмен. Очаква се близко бъдеще 90% от търговския обмен да се извършва извън Европейския съюз. Тоест, търговията с останалата част от света ще се извършва по-бързо, отколкото вътрешната търговия в Европейския съюз. Ето защо нашите митнически служби, които вече отговарят за контрол на 16% от световния търговски обмен, трябва да бъдат в състояние да го правят ефикасно. Това, което исках да кажа с няколко думи, не бива да забравяме колко важен е митническият съюз. Наясно сте с основните аспекти и области, които ще работим през следните няколко години, за да гарантираме, че митниците продължават да играят своята роля, а именно защита и насърчаване на законната търговия. На първо място трябва да се завърши процес на модернизация на митническите служби, трябва да се извършат съответните реформи и не на последно място да се преустрои, да се преразгледа устройството на митническия съюз. Ще работим в тези области заедно, чрез някои конкретни инициативи. Ще се спра на четири от тях които, както знам, в момента особено вълнуват вашата комисия. На първо място е Медицинския кодекс на Съюза, както споменахте, планът за управление на рисковете, нашето предложение за митническите нарушения и наказания и накрая програмата Митници 2020 година. Започвам с Митническия кодекс на Европейския съюз, който е истински катализатор за модернизацията на митническите служби. Знаете, че основната цел на кодекса е да се дематериализира потока от информация, т.е да се премахне хартиения носител, да се улесни обработката на данни, да станат по-ясни и хармонизирани етническите процедури в целия Европейски съюз, за да има еднакво третиране за всички економически оператори и не на последно място да се потвърди статутът авторизиран економически оператор чрез система на предварителна сертификация. Докъде сме стигнали в процеса на изпълнение на този важен проект? На първо място, пълното прилагане на основните разпоредби на кодекса от 1 май 2016 година ще бъде осъществен. Това е много важна стъпка за прилагането на разпоредбите на Митническия кодекс. На второ място, през последните няколко месеца бяха приключени три основни законодателни акта, основни делегиран акт, основният акт за изпълнение и основни делегиран акт за периода 2016-2020 година. И тук държа да поздравя Европейския парламент за отличното сътрудничество при изготвянето на тези документи. Надявам се да продължим да работим в същия дух за бъдеще. Тук искам да направя един, една, едно уточнение, дори да обърна внимание на един евентуален проблем. Имаше два две грешки в делегираният акт, които трябва да бъдат коригирани, за да се намали въздействието върху економическите оператори. И исках да обърна внимание на този факт от сега, тъй като ще, ще имаме нужда от сътрудничеството на Европейският парламент, за да може да коригираме тези грешки в най-кратки срокове. Кодексът представлява една много амбициозна програма за модернизация на митническата политика на Европейския съюз, който, ще, ще влезе в сила след няколко месеца, но аспектът информационно-комуникационни технологии няма да бъде готов до тогава и затова се нуждаем от преходен период. Радвам се, че тук работим и с музика. Много е хубава атмосферата в вашата комисия. И в планът за действие на митническият кодекс се, подво... се, подго... се предвижда модернизация на информационните комуникационни технологии за периода 1 януари 2017 година до 2020 година. На второ място имам нужда от вашата подкрепа за плана за управление на рисковете. Защо имаме нужда от подобен план? Отговорът е много прост. Има 300 милиона декларации, декларации, които трябва да бъдат разгледани и става въпрос на, обмен в размер, на... на поток в размер 3500 милиона годишно и трябва да може да се разгледа този огромен брой телеграф е, декларации без да се нарушава нормалното функциониране на митниците, но като време с това се дава възможност да се намалят рисковете в случай на заплаха. Планът беше представен от Европейската комисия през 2014 година и засяга периода до 2020 година. Той се основава на анализ на съществуващите слабости и предлага мерки за преодоляването им по последователен начин, което предвижда да на митническия кодекс в сътрудничество с националните власти и економическите субекти. Третият област, на който исках да се спра накратко, са нарушенията. Целта е да имаме митнически контрол, който да е ефикасен и справедлив за економическите оператори. Въпросът е, може ли те да функционират нормално при положение, че задълженията на економическите оператори са хармонизирани по отношение на изискванията в Венческия кодекс, но изпълнението е различно във всяка държава членка. Ето защо Европейската комисия предложи директива, която предвижда общото прилагане на Митническият кодекс. Целта на този текст е да се засили авторитета на Митническия съюз с обща рамка за нарушенията. Разбира се, тя трябва да бъде да върви ръка за ръка с новата програма за прилагане на митническият кодекс и ще има положително въздействие върху економическите оператори, които ще се ползват на едно и също от едно също третиране във всяка държава членка на Европейския съюз. Вие в момента работите по темата в Европейският парламент. Знам, че темата е доста чувствителна, че някои държави членки реагират а, а, доста остро на това предложение, но се надявам, че мога да се ползвам от вашата подкрепа. На 15 ноември при представянето на проекта ви представих основните цели на това предложение и се надявам, че ще може да се ползваме от а, вашето ползотворно сътрудничество. И последно, програма Митници 2020 година, която играе ключова роля в модернизацията на митническите служби в Европейския съюз. Към момента няма закъснение по този програм и ще се върна три, основни, ще се три основните елементи. Първо, информационна система, която е от съществено значение, за да функционира системата без хартиен носител. Трябва бяха централизирани всъщност всички системи, както беше проведено през 2015 година. Втори елемент е сътрудничеството между митническите служби. Отзивите от участващите страни показват, че сътрудничеството дава много по-добри резултати, които надхвърлят срещите в рамките на програмата. И на трето място, разработването на професионалните характеристики на професията и на служителите, работещи в митническите служби. Надявам се да има хармонизация и в тази област от 2020 година. Това, което исках да споделя с вас е в началото на дебата, уважаеми членове на Европейския парламент. Основната ни цел е да улесним и насърчим законната търговия и да сложим край на незаконната търговия. И това е абсолютно уместно предвид настоящия економически и политически контекст. От тази гледна точка 2016 година ще бъде много важна за Митническия съюз с съществен напредък по Митническият кодекс. Комисията е мобилизирана, за да, им, за да се осъществи да провеждането на този нов етап по хармонизиран начин с участието на всички заинтересовани страни, на първо място с участието на Европейски парламент и вашата комисия. Благодаря ви. Thank you, um, for that. Благодаря, господин комисарио. Много неща споменахте и най-вече, че искате да си сътрудничате с нашата комисия и че ще има корекция в делегирания, делегираните актове. Работите много усърдно с членове от нашата комисия по последния делегиран акт. Шест страници обхваща законодателството. Много заинтересовани страни заразиха своята загриженост по него. Става въпрос за една много техническа тема и вие разчитахте на сътрудничеството на а, наши членове и имаме нужда от по-тясно сътрудничество така че да сме готови по-рано и когато представители на заинтересованите страни дойдат при нас, ние да можем да реагираме адекватно на техните проблеми, защото въпросът с сметниците е много важно. Има начин да подобрим, ако мога така да се изразя, начинът по който работим съвместно и ще се радвам, ако има повече представания, официални, неофициални, а, с нашата комисия, така че да можем да разгледаме проблемите на време, преди да е станало прекалено късно. Сега първо ще дам думата на координаторите, като започнем с Андрея Шваб. Да, госпожо председател, господин комисар, поздравявам ви за това, че отделихте време, за да дойдете в нашата комисия днес. Аз мога само да наблегна на това, което каза Вики Форд. Вярно е, че има и много други теми, които изискват вашето внимание. И за това ви благодарим, че дойдохте. Но от друга страна, митниците, моя колега Филип Шовен допълнително ще говори за това, но митниците са важен залог за единия пазар и не трябва да ги подкрепяме. Минавам на немски. Три неща ще спомена, които са много важни през последните седмици и наистина ам, Мислихме много по въпроса, защото става въпрос за различни економически интереси. На, ем, докладчицата от Финландия е социалистка и е, тя ем, държеше на своето си. В противен случай, възоснова на предложението на комисията, всички, екс, изно, всички износни дейности към трети страни е, трябва да се регистрират в комисията. Представете си за каква бюрократична лудо става въпрос. Колегите от ОЛАВ също изразиха своето очудване. Ние искаме бюджета на Европейския съюз да остане непокътнат, но няма как да подхождаме по такъв начин, какъвто беше предложен от бюджетната комисия. Искам да помоля комисаря, когато обсъждаме темата за митници 2020, да говорим за по-реалистични подходи и а, митническата политика на Европейския съюз да е в услуга на а, гражданите, а не да се бъде такава политика, която да застрашава в крайна сметка работни места. Евелин Гербхард, благодаря. Благодаря за вашето представяне. Споделям мнението, че е необходимо да зачитаме високо работата на митническите служители, които надлежно си вършат работата и ем, се грижат за опазването на нашите граници. Относно делегираните актове, е, благодарим ви за информацията, която ни предоставихте. Може би да ни кажете къде се крият тези две грешки, за да можем да се подготвим. Това ще е много добре. Е, не става просто за това дали има вече готов изготвен текст или не. Става въпрос за това да знаем ние за какво е, трябва, как да се подготвим и за какво точно да се подготвим. Има две теми включени в доклада от докладчицата. Първо, економиката на споделянето. Това понятие става все по-широко и все по-безгранично. Това е нещо, което дава нови възможности за економиката на Европейския съюз. Все по-силно се застъпва въпроса, свързан с данъчното облагане в тази област. Как искаме е, да подходим по този въпрос? Работите ли по него? По какъв начин? Това е много важен въпрос, защото искаме да се е, намерят най-добрите решения. Втория въпрос е от областта на, цифрови, на цифровото съдържание. Е, електронните книги, онлайн публикациите и така нататък. Много въпроси съществуват и в тази област. Как точно да подходим? Може ли да ни кажете до каква степен ам, се включвате в подготовките ам, за дигиталното съдържание? Има много важни въпроси, които имат голямо значение на практика. Благодаря ви, благодаря ви, госпожа Шаренсова. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря, господин комисар, за това, че сте с нас и за това, че споделяте идеите си с нас. Ще се спра на три неща. На първо място, знаете, че в четвъртък ще гласуваме по доклада за управлението на единия пазар. Това е приноса на ИМКО към годишния процес, свързан с вътрешния пазар. Законодателството с вътрешния пазар обхваща и препоръките за всяка една страна. Единия пазар е един от най-добрите начини да се а, насърчи растежа в Европейския съюз и нека комисията и вие да включите тази препоръка в предсто... изготвянето на предстоящите препоръки за всяка една страна. Единия пазар представлява приоритети за Европейската комисия и за Европейския парламент. Има обаче някои разминавания между ам, онлайн и офлайн а, търговията и това, което се случва в интернет пространството и извън него. Освен това трябва да се стегне въпроса за електронните книги и списания. Миналата година ви зададохме въпрос. Вие си отбелязахте искането на Европейския парламент и за това, че има субсидии, които се предвиждат и за електронните публикации и за тези, които не са в интернет пространството, освен това и за окончателния дизайн на самата система. Кога предвиждате да бъде прието законодателното предложение на комисията, включително като се предвидят и ставки за ам, онлайн публикациите. Относно нарушенията, Комисията трябва да подходи много конструктивно, като се има предвид на охотата на държавите членки. Искам да знам повече за вашата стратегия. Какви са стъпките, които вие предвиждате, за да убедите държавите членки, че се предвиж... Е, че е, се отбелязва напредък по това така важно досие. Благодаря ви. Um, И сега Ана Мария, заместник-председател. Благодаря, Вики. Благодаря много, господин комисар. Вие наистина сте добре дошъл. Аз съм убедена, че работата, която вършите за митниците е от ключово значение за вътрешния пазар и за Шенген. Много се радвам, че присъствате на заседание на нашата комисия. Надявам се да идвате по-често. Много е важно да осъществяваме тази връзка. Вие споменахте за незаконната търговия с оръжия. Безспорно това е много важна тема за безопасността на гражданите и за това бих искала да ви насърча да работите още повече по тази тема. В момента ние работим по преразглеждане на директивата за притежаването на оръжие. Трябва да започнем обаче с това дали незаконно влизат оръжия на територията на Европейския съюз. Втори въпрос, който засегнахте, който ми е много интересен, безопасността на храните, различните фалшификати на храни и незаконната търговия с тях. Третата тема, на която искам да се спра, е тема, която засегна и Андре Шваб, а, именно при преразглеждането на директивата за санкциите е много важно да не се създава допълнителна бюрокрация, допълнителни разноски. Говорите за модернизация, за нови технологии, това е добре дошло, но все пак трябва да имаме предвид, че нашата економика се основава на малки и средни предприятия и че преразглеждането на директивата трябва да се прави, като се има предвид евентуалното административно бреме, което може да се създаде за тях. Последната точка, на която искам да се спра е темата за е, данъка върху добавената стойност за цифровата економика. Знаете, че в е, електронната търговия има много проблеми с е, дублиране. Дублиране това е проблем както за дружествата, така и за потребителите. Трябва да се прави двоен баланс. Баланс в държавата, където е учредено дружеството и от друга страна е, баланса за ДДС, според това къде са потребителите, е, защото размера на данъка е различен и е, всичко трябва да бъде съобразено с страната на потребителите. Това е много голямо препятствие за развитието на онлайн търговията отвъд границите в Европейския съюз. И накрая, последния въпрос. Дискриминацията чрез ДДС за книги, е, за книги, книги онлайн и офлайн, както и за сходни продукти. Много ви благодаря. Председателката давам думата на следващия изказващ се. Благодаря, Вики. Е, господин комисар, в моя избирателен район се намира е, комисара Сен Шарл Интернационал в Перпинян. Това е най-голямата европейска платформа за търговия с плодове и зеленчуци. Ние работим с страните от Магреба, с е, Иберийския полуостров. мене се извършва с различни транспортни средства, с кораби, с камиони. И това е частна платформа, която което е рядко, но тя осъществява публична услуга. Аз мисля и мисля, че всички сме единодушни, че ефективни хармонизирани митници могат само да обслужват обединена и конкурентоспособна Европа. Днес е абсолютно необходимо да притежаваме тези две характеристики – единна и конкурентоспособна Европа. Когато посещавам този пазар Сен-Шарл, виждаме дематеризация, която действа, статута на, автори... на е, економически оператор, който е получил разрешение. Аз мисля, че сътрудничеството между митниците трябва да се осъществява чрез споразумение, което да бъде насочено към бизнеса в близко сътрудничество с предприятията. Ето защо ще ви задам следния въпрос. Достатъчно ли правите и можете ли да направите още, за да осигурите планове за обучение в е, двете посоки? От една страна, предприятията трябва да разбират всичко свързано с митническата информация. Те правят митнически декларации, трябва да са запознати с последната информация в областта на митниците. От друга страна, как да отидем по-далеч в обучението на митническите служители във всички страни от Европейския Европейския съюз, да са запознати с цялата логистична верига и при пълно сътрудничество с предприятията. Трябва да вървим заедно по-бързо към единна и конкурентоспособна Европа. Благодаря ви. Председателката а, а, да, трябва да слуша и въпроса на Никола Дантен и тогава... Благодаря, господин комисарио, за вашите коментари. Не на последно място става въпрос за една много важна инфраструктура в Европейския съюз, а именно тук говорим за вътрешния пазар в светлината на глобализиращия се свят. Казахте, че от 68 това се превърна това се превърна в една от най-важните инфраструктури в Европейския съюз. Трябва обаче да се направи нещо така, че нашата система да стане още по-непробиваема. Относно споразумените за улесняване на търговията, а именно в СТО да има еднакви правила. Трябва да се направи повече, за да се постигне заложената цел и да има по-ефективни проверки. Може би да се помисли за създаването на европейски орган, който да съблюдава хормонизирането и е, процесът да стане още по-ефективен. Тоест да се заемат длъжности, които от, са от ключово значение. Не говорим тук само за законната търговия, а и за фалшифицираните продукти, циркулиращи във вътрешния пазар. И още нещо. Един аспект е свързан с данъчната политика и с економиката на споделянето. Става въпрос, господин комисарио, за това а, принципът да бъде ясно определен и да се плаша данниците там, където а, се а, трупа печалбата. Може би да ни кажете нещо спокоително по въпроса. Благодаря ви. Добре. Най-напред не искам да ви поправям, но искам да уточня, че тази част от моят твърдението всъщност, че тази част от моят ресор не е най-важната. Не, тя е съществено значение. Може би не отделям най-много време, може би не е най-видимата част от моя ресор, но тя е от абсолютно съществено значение. Вече казах колко високо ценя дейността на митническите служби, колко много уважавам техните служители и не преувеличавам, нееднократно си имам възможността да се убедя в в тяхната ефикасност. И действително бих искал да посетя и платформата за търговия Сен Шаро и искам да се убедя на място какво се случва там. На второ място един коментар от общ характер. Помолихте ме всички да се изкаже възможно най-забито, като едновременно с това а, го направи по възможно най и ефикасен начин. Аз също съжалявам, че не съм посещавал по-често вашите комисии, че не работим в по-редовно и тясно сътрудничество. И също така мога да ви уверя, че моите а, Моят екип е на ваше разположение, когато имате нужда от а, нашата подкрепа. Вярно е темата е от много техническо естество, това въжи и за вас, и за нас, и е важно да работим колкото може в по-тясно сътрудничество, за да не се стига до забавяне. И аз самият съм готов по-често посещавам вашата комисия да обсъждаме тези теми. По въпроса за непропорционалният механизъм беше зададен. Разбира се, това е основният ни приоритет предлагаме да бъдат поправени две грешки. И това е основната ни цел. Но за да може да поправим тези грешки, имаме нужда от а, вашата подкрепа. И а, бих искал да помоля вашата комисия да ускори дейността си по двете теми, по които работите. От една страна, относно временното признаване палетите от контейнери. И е вярно, кое предложение пита председателят? Временното приемане на палетите от контейнери. Защото знаете, че при дадени обстоятелства самото преминаване на границата може да се възприеме от гледна точка като приемане това е техническа грешка, която е допусната в предложението и се надявам да може да отстраним. По въпроса за наказанието, наказанията, митническите наказания, Европейската комисия благодари на комисията ИМКО за подкрепата оказана за нашето предложение и за конструктивният принос. Отново държа на вашата подкрепа. Европейската комисия в момента внимателно разглежда проекта доклада ви и аз самият и моите служби са на вашите услуги за допълнителни разяснения. Очакваме позицията на Европейския парламент да бъде прията възможно най-бързо и се надяваме тя също да има положително въздействие върху обсъждането в съответната работна група група на съвета. По въпроса на економиката на споделянето, повдигнато от госпожа Гепхарт, трябва да си призная, че това е важна тема. Просто те първо започваме да обмисляме рамката от данъчна гледна точка. Госпожа Бянковска и господин Катайнен водят по това досие ще има среща, доколкото знам между тях двамата днес след обед и се надяваме да излезем с предложение преди лятото. От една страна е трудно да се да съчетаем насърчаването и приспособяването към този нов вид економик от една страна и това да се избегне, да не се превърне цялата ни економика в ръководена от економически субекти като Uber тъй като и новите економически субекти трябва да отговарят на някакви изисквания. Затова трябва внимателно да умислим как искаме да се намесим в тази област. По въпроса за сигурността и борбата срещу тероризма. Митниците играят съществена роля в международната борба срещу тероризма. Знаете, че Европейската комисия предложи в ЕКОФИН стратегия за финансиране на борбата срещу тероризма и митниците игра съществена роля в това отношение. Стратегията за намаляване на рисковете в момента се изготвя. Важно е да се, да се подобри и сътрудничеството между митническите служби и другите компетентни органи. И в това отношение съобщението на Европейската комисия от 2015 година изреща редица важни елементи, като, например, незакон, незаконният трафик с а, а, незаконни стоки, незаконната търговия и други економически дейности, свързани с финансирането на тероризма. Играм също така важна роля за градиране безопасността на стоките. В това отношение трябва да има ефикасни и целенасочени проверки и контрол за стоките с най-висок риск, оценката на въздействие относно безопасността и тероризма в момента тече. Тя трябва да ни даде възможност да направим оценка на качеството на контрола и проверката, които се осъществяват на национално равнище. По въпроса за безопасността на храните, например ветеринарните сертификати, които в момента се използват при е, преноса на стоки. За да се рационализира системата, в момента работим по пилотен проект с е, единен интерфейс, който би трябвало да може да бъде съчетан с останалите подобни приложения. По въпроса за ефикасното данъчно облагане, това предлагаме и това предлагам аз и това предлагаме Европейската комисия, включително и а, в директивата за борба срещу данъчните измами, като в момента се разглежда в Екофин. Като идеята е много проста. Печал, печ, данъчните печалби трябва да се плащат там, където са осъществени печалбите. И знаете, че пакетът, който предлага Европейската комисия, съдържа цяла серия от мерки. Отново ще сме на вашата подкрепа за бързо приемане на този пакет. И още няколко думи. Първо, относно ДДС, утре ще се проведе заседание на колегиума на комисията и ще обсъдим цялостно преразглеждане на системата за ДДС, като разбира се целта е да се отрази всичко случващо се в контекста на стратегията за единния пазар. В момента работим с една много сложна и скъпоструваща за предприятията система. Система, която води до загуба на приходи за държавите членки. И за това ние ще излезем с предложение, което да е бизнес-френдли. И също за целта трябва да се приложи един от гише за доставките на стоки. Трябва също така да се определят прагове, които да са пригодени за малките и средни предприятия. На трето място трябва да се даде възможност на предприятия, економически субекти от извън Европейския съюз да могат по-лесно да внасят стоки и да се справят с режима на ДДС чрез въждането на единното гише. Това са основните елементи на предложението относно ДДС. И накрая последният въпрос, свързан с обученията, позадно господин Рошфор. Сътрудничеството между митническите служби е много важен елемент за успеха и устойчивостта на митническата политика в Европа. Ето защо бихме искали, както направихме през 2014 година, да има наръчник за митническите служители, който да е, бъде референтен документ за всички служби в Европейския съюз. Трябва да се определят е, основните външни характеристики на митническите служители. През 2015 година той вече беше използван в националните програми за обучение и като цяло дава добри резултати в редица държави членки. Целта е да се подобря ефективността на митническите служби, като се предложат инструменти за подобряване на функционирането на националните митнически служби. Зададохте още един допълнителен въпрос, на който не мога да отговоря в момента, на който си заслужава да бъде разгледан, а именно обучението от другата страна, защото би било добре да има да, им, да може търсенето да отговаря на предлагането. Още три въпроса има към вас. Обръщам се към преводачите за още 10 минути. Филип Жован в Русия и Мария Грапини. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Най-напред е, благодаря ви за присъствието и за яснотата на изложението ви. И преди да говоря за митнически кодекс, искам да ви поздравя за казаното от вас е, пред пресата, както и тук, когато казвате, че за бъдеще дадено предприятие няма да може да произвежда печалби в дадена страна, където не плаща данъци. Поздравявам ви за това твърдение. Колкото е, за данъчния кодекс, искам да ви запозная с едно свидетелско показание, което може би за бъдеще ще бъде полезно, е, защото ще се множат е, делегираните актове, които ще са необходими предвид сложността на текста. Ние сме в чудесно сътрудничество с вашите служби. Благодаря ви за работата по тези технически въпроси. Е, ние отговаряме на общите цели на основните оператори на пазара. Още веднъж благодаря на службите ви. Въпреки това е на е, така един, един отрицателен нюанс. Всичко вървеше чудесно, докато започнаха консултациите между отделните служби. Те бяха много сложни, неколкократно бяха отлагани и в край на краищата текста, който беше представен, мог, е, претърпя много големи промени и в края на кращата ние не можехме да го предложим на вниманието на операторите. Знам, че много трудно се работи по технически текстове, но искам да имаме по-дълъг срок е, след така наречената консултация между службите или между отделенията. Госпожа Розиер, Господин комисар, благодаря ви за това, че присъствате на работата ни днес. Благодаря ви за ясното изложение. Подобно на Филип Жордан, искам да подчертая духа на сътрудничество по делегираните актове по е, Европейския данъчен кодекс. Аз бях докладчик в сянка по този въпрос, но по тази тема е, не е толкова последователна и не е толкова прозрачна работата ни с вашите служби. Искам да се спра на две теми. Борбата срещу митническите на нарушения. Мисля, че легитимността на този текст изобщо не се обсъжда, защото трудно ще обясним, когато в определена страна, в определените страни едно и също нарушение води или до глоба, или до лишаване от свобода. Е, в нашия парламент и в комисията имаме въпроси по избраното правно основание и по-специално безпокойствата субсидиарността. Ние искаме да се прибави член 114 от договор към правното основание. Каква е вашата позиция? И на трето място бих искала да те попитам е, докъде стигна работата по е, финансовите интереси на Европейския съюз. Европейската комисия има ли някакво предложение отношение по съвместимостта на директивата с други тексти. И накрая въпрос, който не е част от твоите правомощия, но може би ще ни осветлиш по това докъде е, стигнаха дискусиите в колегиума по географското обозначение е, на фабричните продукти. Аз бях доклад, имаше много широка подкрепа в Европейския парламент, имаше много искания от малки предприятия, от местни предприятия, от потребители. Има зелена книга, има консултация, която е в полза на това това. Зелена книга на 2013 година също в полза на това. Не, има консенсус по въпроса. Това е част от стратегията за вътрешния пазар от преди 6 месеца. Но от е, когато спомена за инициатива, Европейската комисия не дава признак на живот по този въпрос. Какво ще кажете? Има консенсус по въпроса. Утре ще говоря е, пред производители, индустриални и занаечистки производители. Много ще ми помогнеш, ако можеш да кажеш нещо по тази тема. Okay, and Maria. Mulțumesc, Вики. Uh, domnule комисар... Благодаря, Вики, господин комисарио. Трябва да кажа, че вие споменахте нещо в тази връзка, че тук не говори, не става въпрос точно за вашият набор от действия, с което малко ме, ме обезкуражихте. Митническия съюз е много важен, защото не може да говорите за вътрешния пазар изолирано от Митническия съюз. На място нещата изглеждат по-различно от това, какви са вашите представи. Десетки хиляди са митническите служители и, и ам, навсякъде нещата изглеждат по различен начин. Как може да ам, гарантирате, че митническите служители няма да проявяват произвол а, и а, да проявяват а, дискриминационно отношение към различни предприятия, а, имам предвид малките и средните. Вие казахте, че А, економ... че IT-системите са на място, но кога ще функционира системата, когато тя беше изграждана, вие взехте ли предвид акта за малкия бизнес? Дали ам, са извършени ам, проучвания за въздействието върху малките и средни предприятия? И на следващо място, в а, вашия план за действие, свързан с митниците, говорите, Говорите ли за социалната економика, която а, ние обсъдихме днес? И а, знаете ли какви ще са разходите за малките и средни предприятия? На място има много а, проблеми все още свързани с. А, това, че фалшифицирани продукти от трети страни навлизат на територията на Европейския съюз. Имам предвид за стоки извън Европейския съюз, които са фалшифицирани и навлизат на вътрешния пазар. Благодаря ви. Виждате, че доста въпроси бяха зададени от различно естество. И аз ще кажа нещо. Аз си спомням, че по време на вашето изслушване се спряхме на един много важен въпрос и отправихме едно послание към вас, свързан с изготвянето на, на доклад по собствена инициатива от страна на Европейския парламент и той беше свързан с ДДС върху ам, електронни върху продуктите, които се предлагат в електронен вариант. Тогава вие отговорихте, че това ще стане в много скоро време. Може ли да потвърдите това, защото говорим за много голям интерес, проявен от макропредприятията, от микропредприятията. Има много економически действия, свързани с економиката на споделянето. Има много плащания, които вече не се извършват на ръка, а в електронен вариант и много по-лесно могат да бъдат проследени, има ли добри, най-добри практики, които да са споделени в тази област, може би да се приложи такъв подход, отколкото да се измисля нов данъчен режим. И третият ми въпрос е свързан с директивата за наказанията и санкциите. Много работим в парламента по този въпрос. Много безпокойства са били изразени, че може би това не е най-добрата тактика за решаване на проблема. В съвета обаче нещата са стигнали в затънена улица. Ако отбележим все пак напредък, дали комисията ще е, се занимавате отново с този въпрос и ще има ново предложение, защото ние искаме да има раздвижване по тази тема, но в момента в е, съвета нещата са стигнали до застой. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Най-напред искам да благодаря на Филип Жовенс за ефективността и познанията, които са потвърдени, категоричната политическа воля на комисията да приложи на практика решението за това е, печалбите да се облагат там, където се генерират е, и е, дружествата да плащат данък там. Тоест не, не може повече да има двойно неданъчно облагане. Предприятие да не плаща данък печалба или да плаща твърде малък данък печалба, защото правната система го допуска. Съвсем основателно подчертахте, че текста, който ние предлагаме е дълъг, много технически и тъй като го разработихме доста набързо, срещнахме се с трудности, признавам го, отбелязвам си всички наблюдения, които са направени от вашата комисия. Е, искам да се е, работи с по-финни методи, е, за да може работата ни да взима в по-широка степен внимание консултациите с парламента. Всичко да бъде ефективно и прозрачно, до толкова доколкото ефективността Отговорността ни е взаимна. Колкото до правното основание по член 114 с удоволствие казвам да на госпожа Розиер във връзка с финансовите интереси. Това не са мои правомощия. Случва ми се да работя по този въпрос, макар че комисията е колегиум, ние работим по всички въпроси. Така наречената инициатива ПИВ, директива за финансовите интереси на Европейския съюз, тук предвиждаме санкции само за европейски интерес, докато нашето предложение е по-широко и съвместимо с това, което иска Европейския парламент. Вие ми говорихте за защитата на географските наименования за несъскостопански производители. В отговор на резолюция комисията разработи стратегия за вътрешния пазар. Ние ще продължим с публични консултации върху защитата на географски наименования на несъскостопански стоки. Европейската комисия в момента преценява оценява е, цената и ползата от всичките предложения, е, но комисията ще ви уведоми за взетите решения, така или иначе. Нямам чувството, е, че имам на разположение 30 000 функционера, може би цялата Европейска комисия. Специално при мен работят няколко стотици човека, но не всички работят по митнически въпроси. Да, да разбрах, в, е, има много митнически функционери, служители в Европейския съюз. Ние трябва да уважаваме тяхната работа и трябва да имаме предвид разликите между нациите и трябва да осигурим координацията. Ако това вдъхновява въпроса ви, изцяло го споделям, е, преходните мерки, които са предвидени за данъчния кодекс, ние ще използваме всички наши средства производства спрямо операторите. Консултациите продължават. Помагаме за приложението на новия кодекс за преходния период 522 милиона до 2020 година. Искаме координацията да бъде ефективна и приложението действително да се осъществи. Е, е, за въпросите е, на председателя на комисията за микропредприятията е, вече ние решихме да има такава инициатива. Предложението ще бъде прието през декември. Е, утре, какво ще обсъждаме утро? Е, първа дискусия по ориентацията за ДДС като цяло. Ние ще се опитаме да определим определен режим за ДДС, но ще трябва да се поемат допълнителни инициативи. Знам, че дискусията ще бъде много сложна. Не е толкова в е, комисията. Не можем да предпоставим какъв ще бъде резултата от дискусията утре, но най-вече в съвета, защото е, в момента е, имаме най-различни предложения и дискусията е отворена. Колкото до споделената економика, съгласна съм с вас, Необходимо е, е, е да имаме предвид анализа на най-добрите практики и на трето място е, нарушенията и привидните за това санкции. какво, това, което научих като комисар е когато дадено събитие от определен вид настъпи в Обединеното кралство се предполага да има само един единствен план. За момента Европейската комисия защитава своето предложение. Ще видим какво ще стане в е, съвета, но е, ние ще поемем всички последици. Всички последици от е, това, че сме взели решение или не сме взели решение. Председателката и за праговете утре. Не, не, за праговете вече приехме ги за микропредприятията. Утре ще имаме е, дискусия по общата насока за ДДС като цяло. Да се определят различните режими за ДДС. Е, надявам се да приключим през 2016 година. Да, е, сега, ако предложите прагове за ДДС, какво става след това? Имам чувство, че това не се обсъжда от държавите членки. Ние решихме да го предложим през декември. Добре. Значи сега трябва да се върнем към държавите членки и да продължаваме да оказваме натиск. Чудесно. Благодаря.